Buenas tardes, señor, señor, buenas tardes a todos. Comenzamos. Добър ден на всички. Предлагам да започнем заседанието. Най-напред трябва да приемем дневния ред. Има една промяна. Вие сте видяли и още една, която искам да предложа сега. Постъпиха доста искания. Аз казах на координаторите, че рибното стопанство не трябва да бъде последния приоритет на депутатите, защото те понякога имат и други заседания. Но сега има промяна. Има два въпроса. Първо, точка 15. посещение на министъра по рибно стопанство и океани на Канада. Това посещение се отлага, така че тази точка се заличава. Точка 9 за многогодишните планове за червения тон е предвидено за днес, но ще се разгледа на мястото на точка 15 утре добавихме една точка 9а, която ще бъде обсъдена на днешното ни заседание. Това, което предвидихме за утре сутринта от 9 часа, а именно гласуването, се отлага за 11 часа. Ще започне в 11 вместо в 9. Съгласни ли сте с тези промени? Добре, в такъв случай считаме, че изменения дневен ред е прият. Одобряване на протокола от 20-22 марта. Ако не постъпят възражения в рамките на днешното заседание, считаме, че протоколът е прият. Няма съобщение на председателят, затова преминаваме към точка четвърта. И изменение на регламент 1967 от 2006 година на съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море. През октомври Европейската комисия направи представяне на въпроса. На 19 декември ние проведохме разискване по въпроса. Госпожа Розбах ще ни представи днес своя проект доклад. Даваме думата незабавно. Благодаря ви, господин председателю. Става дума за привеждане в съответствие на един регламент, който отдавна разглеждаме. Става дума за неговото привеждане в съответствие с Лисабонския договор. Позволете ми да ви представя общо въпроса. През 2003 година Европейската комисия предложи редица промени в клаузи, които бяха въведени първоначално през 1994 година. След това регламентът беше договорен между институциите и беше прият окончателно през 2006 година. Много е важно да имаме предвид затворения характер на Средиземно море, което означава, че това море изисква мерки за опазване на морето, не само търговски мерки. мерки. Има няколко застрашени вида. Има свръхолов на много от видовете, според учените, докато други видове дори не са оценявани какво е тяхното състояние, затова ние нямаме представа колко са запасите само рибата тон е разгледана, направена оценка на нея. Когато беше прият Лисабонския договор, бе въведена нова система за институциите, и за това е необходимо съществуващото законодателство да бъде приведено в съответствие с разпоредбите на този договор и това се отнася и за сектора на рибното стопанство. Европейският парламент е наравна нога с Европейския парламент, с Европейския съвет. Има нова иерархия на нормите, има три нива първо, това е обичайната законодателна процедура. Ние там сме равнопоставени с съвета. На второ ниво са делегираните актове. Делегирането на правомощия на комисия, те да могат да приемат незаконодателни актове с общо приложение. Вие сте запознати с тези делегирани актове, знаете какво представлявате. Това е нещо, което се прави от Европейската комисия – Освен това имаме и актове за прилагане. Те позволяват бързо да се реагира на новата ситуация, но съветът и парламентът, за съжаление, имат право само да наблюдават приемането на тези текстове, т.е. парламентът и съветът не са част от процеса, за това трябва да сме предпазливи по отношение на тези актове. Имаме делегирани актове, актове за изпълнение. Комисията е привела в съответствие само някои от клаузите на регламента. Някои бяха прияти по старата процедура на кометология, което означава, че парламентът не е поставен на, същата, на същото ниво, на което сега той има право съгласно Лисабонския договор. Така че привеждането в съответствие не променя по същество законодателството, само вида на правните актове. Аз проведох разговори с докладчиците в Сянка, с правната служба, Именно това удължи малко работата ми. Ние сме по същество съгласни с Европейската комисия. В моя доклад ние разглеждаме 8, 8 предложения. Аз съм добавила някои и така те стават 27. Искам да се спра на някои от тези изменения. Може би ще решите, че някои от тези изменения не са релевантни, но се струва да ги обсъдим на ниво комисия. Самото заглавие, мисля, че дори тук имаме възможност да въведем консервиране и устойчивост. В самото заглавие искам да помоля колегите да подкрепят това предложение, да се включат тези думи, защото законодателството в сферата на рибарството не е въпрос само за създаване на условия за експлоатиране на рибните ресурси, а също и за тяхното консервиране и устойчиво използване. Относно анексите, тук аз не съм съгласна с Европейската комисия да се прилагат актове за прилагане, тъй като анексите са неразривна част от регламента, освен това те са много важни. В моя доклад аз предлагам да направим промяна в предложението на комисията, за да се включат анексите в процедурата за обичайно вземане на решение, за съвместно вземане на решение. Освен това, актовете за прилагане трябва да имат срок за прилагане. За сега те се използват безсрочно. Това дава възможност съвета и комисията да ги преразгледат. Аз предлагам да има срок от 3 години, след което да бъдат удължавани, ако се прецени. Парламентът трябва да използва тази възможност, за да приведе в съответствие предложението в неговата цялост, включително предложенията, които са свързани с това съветът сам да взема решение, което вече не е възможно по Лисабонския договор. Аз предлагам да се използват всички тези случаи делегирани актове, и в много по-малко случаи актове за прилагане, в случаите, когато държавите членки трябва да въвеждат национални мерки. Комисията в този случай предлагам да има правото да приема делегирани актове. Освен това, по случаите, когато мерките прияти от държавите членки се считат за недостатъчни. Когато говорим за държавите членки, и за нови сфери или нови зони, където не трябва да се извършва риболов и кога, или когато са включени някои от съседните държави, тогава парламента трябва да бъде ангажиран, трябва да бъде част от обикновената законодателна процедура. Има редица срокове, които са предвидени. Някои от тях вече са отминали отдавна и считам, че ако удължим сроковете, ще предизвикаме дебата, а едва ли трябва да обсъждаме сега съдържателната част на законодателството. От друга страна, не е добре само да се заличат сроковете. Член 14, алинея може да се тълкува по начин, че съветът може да удължава сроковете. За да избегнем това, аз предлагам да заличим тази клауза със срок 2010 година. Не е възможно да се обсъжда въпроса. Средиземно море е много специален случай. Ние трябва да отчитаме този факт. Много важно е поради това държавите членки, които имат излъз на Средиземно море, да положат повече усилия за прилагането на законодателството, а това въобще не е станало за сега. Надявам се, че реформата на общата политика в областта на рибарството ще бъде и реформа за Средиземно море, за да имаме устойчив риболов в Средиземно море за да се приеме и прилага от държавите членки и от всички рибари в този регион. Очаквам да чуя вашите бележки. Председателят, благодаря ви много. Госпожа Фрага има думата. Искам да благодаря на докладчикът. Докладът е много добър по една изключително сложна тема свързана с кометологията. Кометологията е един от най-сложните въпроси, въпреки че е много интересна. Докладчикът е свършила много добра работа. Предлага се пълно адаптиране, а не частично, както предлага Европейската комисия. Делегираните правомощия това отношение парламентът има правото за да решава какво да бъде законодателен акт, какво да бъде делегиран акт. По въпроса за анексите, те трябва да бъдат част от съвместното вземане на решения, така както предлага и докладчикът. Има проблем, който е свързан с формата, а не с съдържанието. Става дума за промяна на заглавието. Ако искаме да променим комитологията, сега не е момента да се променя и заглавието на регламента. Това е нещо, когато ще направим, когато преразглеждаме регламента, не само по неговата форма, но и по неговото съдържание защото сега говорим по-скоро за промяна на формата, не на съдържанието. Госпожа Росбах е свършила отлична работа и аз предлагам да подкрепим предлаганата от нея позиция. Председателят, благодаря госпожа Фрага. Госпожа Росбах, бихте ли желали да коментирате направеното изказване? Благодаря ви много. За мен е удоволствие да имам подкрепата на колегите. Аз ще направя всичко по силите ми да изготвя един доклад, който да е приемлив за всички. Искам да проведа диалог с госпожа Фрага. Разбира се, че можем да изчакаме, докато се извърши изменение на регламента по същество, но какво да направим междувременно? Има морски ресурси, не само риби, но и други. И считам, че трябва да постигнем консенсус, такъв е възможен. Благодаря ви за подкрепата. Председателят, благодаря ви много. Срокът за изменение е 7 май. Сега можем да преминем към следващата точка, номер 5 от дневния ред. Съобщение за реформа на Всъщност, комисията ли да коментира предишното изказване по предишната точка. Uh, Проблемът е, че има някои промени в дневния ред и не знае, че мисля, че колегите, които отговарят за реформата, в момента не са тук, нито пък за Средиземноморския басейн. Всъщност тук по тези точки нямаше промяна в дневния ред. Може би те липсват по друга причина, но не и поради промяна в дневния ред. И така преминаваме към точка 5 от дневния ред. Съобщение за реформа на общата политика в областта на рибарството. Проекто доклада на господин Салавракус. Спомнете се, че комисията направи представене по него. По този въпрос миналия ноември през януари беше представен работен документ –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 решение и заключение. Комисията прави предложение за по-добро събиране на данните, това да бъде по-ефикасно, всичко свързано с рибното стопанство, обхващащ различни видове, както и да се оказа на подкрепа на държавите членки при събирането на такива данни. Освен това, рибарите трябва да участват в процеса. На второ място забрана на изхвърлянето на улов. Ние признаваме нуждата да се сложи край на тази практика, която е разхищение на ресурси и това е жалко за екосистемите и не допуска да се направи достатъчно добра оценка на нивото на запасите. Трябва да се развият альтернативни методи на риболов, за да се намалят изхвърленият улов. Комисията е приканена да насърчи синергии между учените и рибарите. Прилагането на практика на тези мерки трябва да се осъществява с проявата на много предпазливост. Този проблем не бива да бъде пренасен от морето на сушата и да има изхвърляне на а, нежелан улов в морето, а да се изхвърли на сушата. Трябва да си определим реалистични цели, както и да ангажираме максимален брой заинтересовани страни. Комисията ще представи пилотен проект, който да позволи да се и избегнат някои социално-економически последици, дължащи се на транспорта и на разтоварването на нежелан улов на сушията, както и да се отчитат разходите и трудностите с управлението на запасите. Трябва да не допускаме неволно да създадем паралелен пазар в сектора на рибното стопанство. На трето място за прехвърляемите концесии за риболов. Това е тема, която многократно сме обсъждали, както в нашата комисия, така и в други формати. Това не трябва да бъде единствената мярка, която се визира, за да се намали капацитета за риболов. Трябва да се направи оценка на капацитета на флота ни, за да можем да направим адекватни заключения за свръхулва в Европейския съюз и за да можем да приемем целенасочени мерки за намаляване на този свръхулов. Безпокойствията, свързани с създаването на монополи, са очевидни, що се отнася до крайбрежния риболов и непромишления риболов, които са особено чувствителни и които също предлагат доста работни места, трябва тези дейности да бъдат признати като основни дейности в крайбрежните райони. Трябва да бъдем много предпазливи при прилагането на различните мерки, за да защитим дребните рибари. На четвърто място високите цени на горивата, на бензина. Това е сериозен проблем за рибарите, особено като се има предвид сегашната трудна економическа обстановка. Комисията трябва да предприеме мерки, за да помогне на сектора на рибарството и да гарантира равновесие между жизнеспособността, социално-економически план на този сектор и привеждането в действие на мерки, които подпомагат рибарите да намалят зависимостта си от упражняването на своята професия. Що се отнася до рибарството и рибовътството или аквакултурата, те осигуряват Те осигуряват повече от 34 милиарда приходи и създават повече от 300 хиляди работни места в Европейския съюз. Рибарството, аквакултурите създават много преки косвени работни места. 30% от тези работни места сега са загубени. 23 милиона са безработните в Европейския съюз, което е 10% от активното население. Ние трябва да подкрепим рибарството, да насърчим хората, които са безработни, да проявят интерес към този сектор. сектор. Той няма да е конкурентоспособност, няма да е конкурентоспособен, ако не има лица, които имат нужната квалификация. Комисията трябва да насърчи системи на обучение, и приемането на мерки, за да направи рибарството по-атрактивно, особено за младежите, и да увеличи инвестициите в този сектор. Докладът обхваща и много други въпроси. Аз се опитах да се фокусирам в моето представене по основните теми, засегнати от комисията. В заключение искам да благодаря на всички колеги, за ценната помощ, за направените предложения, които получих в рамките на заседание на нашата комисия, както и по време на изслушването, което организирахме по този въпрос. Очаквам предложенията за изменения. Те ще ми позволят да подобря още повече текста на моя доклад. Председателят. Благодаря. Ah, господин Кун, благодаря. Благодаря на господин Салафрако за това, че всъщност пое инициативата по този доклад. Пое цялата комуникация по отношение и на опор. Разбира се, ние бихме желали правилно да подходим към тази политика – Самия факт, че това е доклад, собствена инициатива, е, той самия представлява една голяма възможност за обмен на информация в областта на рибните ресурси. Напълно съм съгласен с казаното за максимално устойчивия улов. Наистина биомасата трябва да бъде в състояние да се възпроизвежда. Това е една много важна тема, която е много ясна за всички ни. Но това означава, че е необходимо да можем да планираме устойчиво, да имаме дългосрочни планове за различните рибни запаси. И така отново се връщаме към темата за научните данни, научния подход и сътрудничеството в отрасъла. Важно е рибарите също да участват, професионалистите в отрасъла да участват. НПО-тата също е необходимо да участват. Е, говорим за 80 унищожени запаси е, в Балтия Балтийско море, например. Добре, това означава, че ние приближаваме катастрофа. Необходимо е да постигнем един разумен баланс в нашата политика. Не може просто да работим по този начин с апокалиптичните данни. Добре, какво се случва с изхвърлянията? Какво е било в миналото? Какъв е бил подхода с изхвърлянията на риби в миналото? По какъв начин се работеше и за общо допустимия улов? Как сме подхождали в миналото? Мисля, че много внимателно трябва да обмислим всичко това. Наистина ли всичко, което се лови, трябва да се разтовари? Как ще участват е, професионалистите в отрасъла? Дали те няма да бъдат изправени пред е, загуби в крайна сметка? Ако са честни рибарите, тогава какво ще се случи? Те трябва да се приспаднат. Лува трябва да се приспадне от квотата за следващата година. Необходимо е много подробно да разгледаме въпроса, свързан с основния регламент, с регионализацията. Да, трябва да се събират правилно и добри данни от държавите членки. Трябва да се знае какъв е брутотонаже, какви са флотите. Трябва да знаем дали е, рибните стопанства са устойчиви, трябва да знаем какви са съоръженията за риболов и така нататък. Това се подразбира. А и нещо много важно, което редица колеги вече споменаха, когато става въпрос за дребномащабния риболов. Наистина трябва да имаме дефиниция за дребномащабния риболов, но когато разглеждаме ресурсите, също трябва да знаем какви са е, популациите на моржовете, на птиците, на рибите, защото трябва да знаем дали действително говорим за застрашени видове или видове, които всъщност много добре се възпроизвеждат. За каквито наши говорим? В северното полукълбо наистина се предоставят тонове храна за хищните видове. Това са неща, за които трябва непрекъснато да разговаряме. А, отглеждането на риба също е много важна тема. Рибните ферми. Минало, през изминалите години се правиха проучвания – и се знае, че 8 милиона тона риба и рибни е, рибни продукти всъщност представлява най-големия пазар на света и 60-70% от потреблението на точно тези тонове риба и рибни продукти се реализират чрез внос. Говорим за защита на потребителите но е необходимо да прилагаме същите критерии, с които а, работим спрямо нашите рибари защото вноса също трябва да бъде подложен на същите условия, на които са подложени и те. И тук стигаме отново до въпроса за регионализацията и до каква степен прехвърляемите концесии, квотите са валидни, защото ако те се прилагат към непромишления риболов, дребномащабния риболов е едно нещо, а когато всъщност се създават монополи от големите компании, които и идват и просто навлизат на пазара и продават, това е нещо друго. Какво ще се случи с древномащабния риболов? Кой ще ги наследи? Кой ще управлява а, фирмата в бъдеще? Тя ще бъде продадена ли или ще попадне в ръцете на по-големите дружества? Благодаря на господин Салафракос и на другите колеги за това, че съвсем ясно очертяха параметъра на този проблем. И мисля, че вече стигаме до дискутирането, но основния регламент, е, когато говорим за периода 2014-2020 година, ще навлезем в още по-големи е, подробности. Говорихме за инвестиции, за фондовете, говорихме за по-добри двигатели, нужно е подобрение на флотата. Говорихме за а, различните научно-изследователски проекти, които трябва да се разгледат. Разглеждахме фермите, инвестициите, но е необходимо да има и публични а, с, а, с услуги, които да са насочени в този, към този а, отрасъл. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Следващия оратор. L'impostazione, perlomeno dal punto di vista dell'organizzazione del documento. Благодаря. И аз също подкрепям начина по който е структуриран документа от господин Салавракос. Мисля, че това становище, тази инициатива се появява изключително на време. Защото трябва да намерим отговори на въпросите, както по отношение на реформата, така и другите документи, които ни предостава комисията. Позволете сега и аз да направя няколко бележки. Може би е, ще задам и въпроси, но ще направя и бележки. Струва ми се, че има постановки, които трябва да се отправят именно към комисията възоснова на становището на Европейския парламент. Ако има ограничения по отношение опор и предложенията, които се правят и в другите доклади, тогава ние продължаваме да говорим за аргументите, които може би малко променят е, нашите атаки. атаки. Гледаме е, прехвърляемите риболовни концесии, флотите и съдовете. Но в мисля, че между тримата участници, комисията, парламента и съвета, нищо не предлага, че 5 или 10 години всъщност са преминали в разговори и се оказва, че в крайна сметка няма реално подобрение за рибните ресурси и запаси. Дейността в Европа, която се извършва в тази област, като че ли не ни носи обещание за бляскаво бъдеще. Документът на парламента, доклада собствена инициатива, би трябвало да има амбицията да отиде именно в тази посока и малко по-далеч дори. Ако прилагаме с цяло сърце реформата, така както е предложена, ние не знаем в крайна сметка какъв ще бъде баланса. Даже струва ми се, че картината ще се очертае като доста а, отрицателна в бъдеще. Дали ще бъде за рибарите или за биологичните а, е, запаси, няма значение. Според мен и в другите документи трябва да се въведат някои принципни позиции. И а, е, документът, а, е, в който сега обсъждаме, е много полезен в тази насока, ако се опитваме наистина да променим някои от нашите аргументи. Ако искаме да променим цялата картина, в която участват економическите нашите оператори. Ако искаме да изградим наистина една устойчива здрава среда в морето, защото в крайна сметка това е целта на нашата политика. Бих предложил да включим всъщност именно морето в реформата, защото според мен е, то липсва. Да, включваме морско дело, но няма акцента върху морето защото в крайна сметка то е най-важното и така може да се стигне до обръщане на тенденцията. Говорим за онова, което е в морето, но не говорим за самото море, не говорим за сам, самия басейн. И именно така трябва да водим дебата. Трябва да започнем да разглеждаме различните възможности, с които разполагаме за възстановяване на запасите. Не само да говорим за ограниченията, които премахваме, а искам, трябва да кажем какво ще направим на бъдеще, в бъдеще, за да преобърнем тенденцията. Една тенденция, която да е прогресивна, а в момента тенденцията е обедняваща. Просто ние обедняваме а, басейна море, ако мога така да кажа. Няма значение какво ще правим с терминологията, с реформата, с естеството на мрежите, с квотите или каквото и да е друго, защото когато квотите намаляват, е, вероятно ще има повече незаконен, нерегламентиран улов. Трябва да започнем наистина да работим така, че да поставим нещата на мястото си. Има някои смели решения, които можем да предприемем. Ще спомена някои. Може би ще ви прозвучи революционна идеята, но нека да зададем една цел, в която да кажем основни области в Европа няма да бъдат риболовни райони. Няма да се лови риба месец, два месеца, например. Просто години наред няма да се а, е, лови риба, ако се наложи, за да може да се възстанови природата, за да може да се изградят връзки. И това ще ни даде възможност в крайна сметка да постигнем онова, към което се стремим, а ние в момента не го правим. Опитваме се да зададем е, правила, но нека да ви кажа какво се случва в Средиземноморието. По-рано не съм се спирал на този въпрос, когато госпожа Росбек ни запозна с нейния доклад, защото това беше на друга дискусия. Но това, което се случва в Средиземноморието е нещо много мрачно, защото на практика две години след изпълнението на ней правила не се стига до никъде. Просто се уврежда рибното стопанство, няма ползи. Две трети от Средиземноморието не са европейски морски е, води. Това е факт. И в две трети от тези води правилата просто не се спазват. Това е проблем, е, за който дори не, не разсъждаваме. Казваме, че комисията трябва да разгледа какви са мерките, които могат да се предприемат, за да се гарантира устойчив риб, риболов в трети страни. И това да залежи да залегне споразуменията с тях, но трябва ясно да ви кажа, необходимо е да се свърже рибарската политика в рамките на нашата дейност. Именно в тази посока. Морето е затворено, значи трябва да имаме кораж и да кажем, нужно е да има наистина обща политика и да има подкрепа за нея. Сигурен съм, че много по-подробно ще разгледаме всички тези аспекти, когато дискутираме външната политика, доклада на госпожа Льовин. Но мисля, че по този начин в крайна сметка ще има истинска полза от нашата дейност. Искам да се спра още на аквакултурите и на други аспекти, но нека да се спра на основната си идея. Важно е морето да бъде в центъра на нашата политика. Трябва да намерим система, с помощта на която международните взаимоотношения не са насочени само върху конвенциите на ООН или някои други споразумения. Защото ако имаме предвид времето, в което се дефинират и се изпълнят, в крайна сметка морето ще бъде мъртво. Е, и Черно море, и Средиземноморието, и Мъртво море. Говорихме за всичко това, когато дискутирахме Израел и Йордания. Е, Средиземноморието ще се превърне в ново мъртво море, опасявам се. Така че през следващите дни ще насоча вниманието си върху предлагане на изменения, но ще се спра на някои наистина смели инициативи и очаквам с интерес решението на колегите. Наистина трябва да започнем да изпълняваме смело нови идеи. Благодаря. Госпожа Лювин, благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на господин Салавракос. Доклада е добър според мен. Много интересни аспекти се разглеждат в него, напълно сме съгласни с тях. Един елемент, който бих искал да бъде включен в доклада, е споменаването на запазване на запасите на ниво над възможността о, максимално устойчив улов. Мисля, че думичката над е много важна. Господин Салавракос редица пъти казва, че е необходимо да се засили научно-изследователската дейност, научните данни. Да, съгласна съм, това е нещо много важно. Но ако разполагаме с ресурси, с запаси, които са достатъчно и са на ниво над онова ниво, което дава възможност за максимално устойчив улов, тогава ще разполагаме с по-голяма възможност за буфер, ще имаме зона на сигурност. Това означава, че няма да се налага да преброим всяка една рибка в океана и да се чудим колко има още там. Тоест, това ще ни даде възможност за този е, буфер от сигурност и ще поддържаме запасите над нивото, така че в крайна сметка те да могат да се възобновяват максимално. Това е много важно, а както господин Милана сега засегна различни аспекти, това е важно предвид екосистемите и самата дейност на океаните. Максимално устойчивия улов и това е много важно, а единствено когато се разглежда логиката на рибните запаси как, какъв би могъл да бъде максималният добив от всеки един рибен ресурс, всеки един рибен запас. Необходимо е да им предоставим по-голяма шанс за това. Господин Салавракос няколко пъти споменава вече, че трябва да има економическа помощ за общностните, които ще пострадат от още по-големите съкръщения на работната сила. Да, наистина важно е. Трябва да дадем шанс за помощ за преквалификация, да има добавена полза за някои сегменти от флотата, например. Но искам да обърна вниманието на колегите си към този нов доклад от економическата фундация, който се нарича Работни места, загубени в морето. И учените от тази нова економическа фундация правят нещо много простичко. Изчисляват 43-те основни промишлени видове в Европа, за да видят колко риба ще може да се възобнови при максимално устойчиви лов. И имат 3 милиона тона допълнително улов годишно, т.е. 43% в повече. Допълнителната полза от това е 3 милиона евро в повече. И потенциалните работни места, разбира се, които са 100 е, хиляди потенциално допълнително работни места. Така че ако говори максимално устойчив улов, някакси хората остават с впечатление, че трябва да се съкръщава все повече и повече, за да се постигне това. Но, на практика, ако отстояваме позицията от гледна точка на данакоплаците като политици, каквато е ролята ни тук в економическата криза, ние трябва да отстояваме създаването на работни места. Единственият начин в рибното стопанство да постигнем това е да разполагаме с рибни запаси, които са над максимално устойчивия улов. И нещо друго в доклада се е, описва различните видове риболовни съоръжения които водят до различни наброй работни места. Така че ако се е, изиска максимална ефективност, това вероятно ще означава по-малко работни места, но това също трябва да се има предвид, защото то е много важно. Остовен това господин Салавраков споменава увеличаването на цените на горивото. И е, искам да кажа, че всички проучвания в областта, включително и на комисията, показват, че сегментът на флотата, който най-вероятно се повлиява от високата цена на горивото, са унези, които са най-малко екологосъобразни. Малко мащабните са по-малко повлияни от високата цена на горивото в сравнение с големите тралове. Така че в крайна сметка това е нещо много важно за дребномащабния риболов. Според мен най-добрият начин да подкрепим нашите рибари е максимално бързо да се възстановят рибните запаси над максимално устойчивия улов. Така ще има възможност да има повече работни места, няма да има нужда вероятно от повече субсидии. Това е единствено отстоимия път напред. Съгласен съм с господин Мирана, наистина е, защитените е, морски е, пространства са нещо много важно. Те са неделима част от моретата, не само от Средиземноморието, на всички части на Европа. По отношение на данните също искам да кажа нещо. Господин Салавракос казва, че държавите членки трябва да имат инициатива да предоставят повече е, данни, но аз мисля, че държавите членки трябва да бъдат наказвани, ако не предоставят данните и според мен това се случва и в момента. Това е недопустимо. Могат да бъдат наказвани именно чрез неполучаване на финансова помощ и в крайна сметка е, да, липса на достъп до самите рибни ресурси. Благодаря. Господин Дейвис, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам аз да се присъединя към колегите, които казаха, че докладчикът е изготвен един, изготвил един добре балансиран, реалистичен и прогресивен доклад. Ето, например, що се отнася до прехвърляемите концесии за риболов господин Салавракос излага е, съвсем е, разбираеми притеснения по въпроса, но също времено е, казва, че те са помогнали. Говорихме за регламента за общата риболовна политика. Изглежда, че всички, с изключение на мен, смятат, че по-подходящо в английския текст е, да се замени думата Shell с думата may. Т.е. държавите членки въвеждат е, имат възможност да намалят капацитета. Е, поддържа господин Дейви. Дейвис, пък повечето колеги поддържат държавите членки, намаляват капацитета. Господин Салвракос подчертава, че що се отнася до капацитета, тук трябва да се действа отдолу нагоре. Именно регионалните консултативни съвети са онези, които трябва да могат да поемат инициативата. Що се отнася до изхвърлянето на улов? Съгласен съм, че тази практика е недопустима от принципна гледна точка. Някои казват, че е и неморално. 1,7 милиона тона риба се изхвърлят всяка година. Има обаче и е, опити, е, гледащи прилагането на селективни съоръжения и изнесеният на сушата нежелан улов. Оказва се, че там, където се ползват селективни съоръжения, нежеланият улов е значително намален. Разбира се, това не може да се приложи навсякъде, но като цяло. Задължаването да се изнесе на сушата целият улов насърчава рибарите да преминат към селективни съоръжения. Това е важното тук. Дребномащабният риболов. Добре е да се грижим за древните рибари. Но все пак това е най-вече държав... отговорност на държавите членки, защото възможностите за риболов са разпределени по държави членки, след което самите държави членки ги разпределят и има държави членки, които решават да дадат на дребномащабния риболов по-голям достъп до риболовни възможности. Ето, например, в, у нас се дават 4%. След това показнат от господин Милана. А, той описа изчерпването на рибните запаси по един още по-апокалиптичен начин, от който ги, го описвам аз понякога. А, вие казвате обаче, господин Милана, че според вас регламента за общата риболовна политика няма да помогне за развитието на биологичните рибни запаси и намаляването на квотите, според вас ще доведе до повече нелегален и нерегулиран и неотчетен риболов. Не съм съгласен с вас. Въпросът е на политическа воля. В Шотландия, например, преди няколко години имаше доста ам, черно сваляне на сушата на риба. А, тук има двама шотландци, които може да ме поправят, ако не съм прав. Но ето, оказа се, че а, за няколко години бяха предприяти сериозни мерки и това беше значително намалено. При всички положения трябва да се престане с годишната среща на министрите през, през декември, където те определят квоти, които винаги надхвърлят максималните препоръки на учените – и за това трябва да се премине към понятието максимален устойчив улов и е, да се елиминира изхвърлянето на риба зад борда. Вие казвате, че това може, всичко това може да доведе до още по-лошо положение, но аз не съм съгласна и надявам се, че ще се докаже, че не сте прав. Благодаря, господин председател. Докладчикът е изготвил един доста подробен доклад. Ще се съсредоточа върху тези елементи, с които съм съгласен. А, защото тук има доста предложения, които си струва да бъдат взети предвид и от нашия докладчик по основния регламент, а именно госпожа Родост. Реализмът, който се вижда по отношение на максималния устойчив улов, ми харесва. Ето, например, говори се, че има трудности в някои обстоятелства да се приложи принципа – на максималния устойчив улов, особено там, където в риболовната зона има различни биологични видове. Така че е добре, че се взема предвид действителността. По отношение на изхвърлянето на риба зад борда, наистина това е скандално. Всички смятаме, че е пълен скандал, че а, толкова много а, отлична за консумация риба се изхвърля за борда, ве, борда вече мъртва. Много чест, а, така че трябва политиката да е такава, че просто да се избегне нежеланият улов. И аз често съм говорил за това. Тук говорим и за свалянето на рибата на извинете, свалянето на сушата на нежелана риба, но най-вече трябва да се насочат усилията към първият етап, а именно да не се улавя тази риба. Тоест да се прилагат съответните съоръжения. И трябва да има план за преодоляване на изхвърлянето на риба в, задборда, а не а, просто пълна забрана. Господин Дейвис правилно спомена, е, че има важни пилотни проекти, които показват значително положително въздействие и намаляване на изхвърлянето на риба при селективни при, прилагането на а, конкретни мерки. Разбира се, тук говорим и за време, и за усилие. В Шотландия има, няко, има набор от риболовни кораби, които участват в този пилотен проект. И се надявам, че така ще се създаде добра практика. И целта е да създадем такава реформа, която да не наказва онези, които вече са направили големи крачки напред, за да може да, да продължи реформата. Що се отнася до прехвърляемите концесии за риболов, смятам, че те не трябва да бъдат задължителни. И смятам, че не трябва да бъдат единствената мярка, която се прилага за намаляването на свръхкапацитета. Трябва да се вземе предвид тук факта, че в някои риболовни държави, като моята Шотландия, вече има, е имало няколко етапа на задължително извеждане от експлоатация на риболовни кораби и така вече са били загубени работни места. И така да ни се каже, че е задължително да има прехвърлями риболовни концесии, както а, предлага комисията, и те евентуално да прераснат в един момент в трансгранични или общо европейски прехвърляеми концесии, може да се отрази пагубно на крайбрежния риболов. За това се надявам, че прехвърлямите концесии могат да помогнат за намаляването на капацитета. И тук не говорим само за намаляването на броя на корабите, но и за съсредоточаване върху свалянето на сушата. Разбира се, тук не може да има някаква защита която да е непробиваема, но трябва да се направи всичко възможно. След това трябва да се вземе предвид и економически и социален контекст, защото за мен е много важен въпроса за запазването на устойчивостта в полза на онези общности, които зависят от риболов. На практика никой няма да спечели повече от успеха на усилията за консервация и управление на рибните запаси от общностите, които зависят от рибата. Вижда се, че а, до този етап общата политика в областта на риболова се провали. Се проваля, не успява да даде достатъчно стимули. Квотите не работят достатъчно добре, миналото по отношение на квотите и на максималния допустим улов, правихме следното. Те се е, залагаха на твърде ниски нива и така е, автоматично се стигаше до изхвърляне на риба зад борда. Още нещо. Когато говорим за региона, регионализацията и за децентрализацията, за мен децентрализацията трябва да бъде първият ни приоритет, защото много от мерките ще да са по-успешни, ако управленските решения бяха действително вземани възоснова на конкретния морски басейн, и е, възоснова на конкретните е, потребности на общностите, е, чието оцеляване в крайна сметка може да е застрашено, ако се вземат грешните мерки. Затова именно на местно ниво могат да се вземат много по-разумни мерки, които действително да доведат до полза. Благодаря, господин Ферейра. Ah, Muito obrigado. Agradeço também a exposição do colega relator и eh, e queria fazer apenas. Искам да благодаря на докладчика за водните думи, да направя няколко коментара по няколко въпроса, които вече бяха повдигнати. Първо, тук имам един доклад, който говори за общата философия на реформата ако ще провеждаме реформа на философията, и има толкова много противоречиви позиции, е ясно, че докладчикът трябва по един изключително внимателен и умерен от политическа гледна точка. Начин да работи за постигане на съгласие. Но, колкото и да е дипломатичен човек, колкото и да е внимателен, рано или късно трябва да вземе решение. Няма как всички да са доволни. Един от тези въпроси са прехвърляемите риболовни концесии. Не мисля, че има каквато и да била възможност да се примирят позициите по този въпрос. Просто трябва да се реши какво да се прави. Да се избере единият или другият вариант. Но като цяло докладът в общата си структура изглежда доста добре балансиран. Доста по-балансиран от първоначалното предложение на комисията, трябва да кажа, защото представя по един съвсем ясен начин – трите основни изменения, които са задължителни за една политика в областта на риболова. А именно, околната среда, това е ясно, след това социалният елемент и след това економическият елемент. Мисля, че е съвсем логично да има три отделни раздела за всеки един от тези елементи. Този подход обаче не се вижда в съобщението на комисията. Докладчика действително е свършил добра работа. Това е въпрос, който трябва да се повдигне и докладчика заслужава похвала. Комисията смята, че веднъж вече като са определени целите, например екологичните цели, всички останали социални и економически цели е, автоматично ще бъдат постигнати. Но животът не е такъв. Ясно е, че трябва да има економически цели. Всяка една политика в областта на риболова има нужда от екологични цели, но не могат да се пропускат социалните и економическите цели. И мисля, че това на практика е един от недостатъците на предложението на комисията. Сега по първата глава екологичната устойчивост и изхвърлянето на риба зад борда – много вече бе казано по този въпрос. Разбира се, има мерки, които могат да бъдат предприяти в средносрочен и дългосрочен план и докладчикът вече спомена някои от тях, като подобряването на селективността на съоръженията, използването на нови технологии. Отлично! Така ще се постигнат резултати в средносрочен и дългосрочен план. Но на нас ни трябва ясна политика за елиминиране на изхвърлянето на риба зад борда. И все пак е, трябва да имаме и краткосрочни мерки. Много се различават е, особеностите на риболова в северната част на Европа и в южната част на Европа. Докладчика споменава това – какво можем да кажем за, сред... за краткосрочните мерки обаче? Аз самият вече съм предложил няколко и те вече са споменати в доклада за общата организация на пазара. Това са все мерки, които трябва да бъдат предприяти, за да може и в, сред... в краткосрочен план да се предотвратят предотврати изхвърлянето на риба за борда. Трябва да има ясни правила за свалянето на слушата, слушата на прилова. И така, добре е да има няколко пилотни проекта. Оттам нататък по събирането на информация. Има колеги, които настояват, че най-важното е да се накажат страните, които не предоставят информация. Добре, да ги накажем и после какво сякаш на следващия ден информацията по магически начин ще цъфне пред нас. Нищо подобно. Държавите членки всъщност работят в доста различни условия. В различните държави събирането на информация е различна. Просто в някои страни няма достатъчно ресурси да се събира необходимата информация. И тук Европейският съюз всъщност се държи безотговорно. В крайна сметка трябва да се вземе предвид това в бюджета. Защото в Лисабонския договор е ясно заявено, че управлението на риболовните ресурси е от изключителната компетентност на Европейския съюз. И същевременно максималното финансиране, което може да се предостави от Европейския съюз за събиране на данни, е, е съставан, таван, зададен от преди години, от времената преди от Лисабонския договор. И там се говори за 50% съфинансиране от съответната държава членка. Така че мисля, че трябва да приблизним тези лимити. Докладчикът говори и за техническа помощ, но тук трябва да, се, да не се пропуска и е бюджетната помощ, а именно да се промени процента за съфинансирането. След това по прехвърлямите концесии. Тук трябва да направим своя избор. Трябва да решим. Задължително ли ще да се използват прехвърляеми концесии или те ще са на доброволен принцип. Няма как да постигнем компромисно решение. Просто или е задължително, аз не смятам, че трябва да е задължително. Изреждал съм причините за това много пъти. Всъщност мога да навляза в повече подробности тук. Но така или иначе, или е задължително, или е доброволно. Това е. Просто няма как тези две позиции да се примирят. Защото това са двете противоположности. Аз лично смятам, че все още няма ясни доказателства, че една система на прехвърляеми концесии за риболов ще бъде ефективна. Напротив, има доста притеснения по отношение на възможността да се въведе такава система. Предпазните мерки не са достатъчни, за да се разрешат евентуалните проблеми говори да за предпазни мерки, но просто не може да имаме задължителна система това. И се надявам, че докладчикът ще избере позицията си в крайна сметка. След това важни са въпросите и за заетостта, за създаването на заетост. Важно е обучението. Мисля, че е, трябва да се спомене и дребномащабният риболов. Всичко това е много добре. Но бих искал да видя още нещо. Малко повече подробности за децентрализацията и местното управление. Защото предложението на комисията, поне в тази област, е доста по- доста далече от а, е, правилната, според мен, позиция. Затова трябва повече да се наблегне на управлението на местно равнище, е, зоните за ексклюзивен достъп, 12-те мили и прочие. Вече имаме добър опит с тези системи, така че трябва да надграждаме върху този опит и да увеличим областите за ексклюзив... с ексклюзивен достъп. Благодаря. Комисията иска ли да се изкаже по въпроса? Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Позволете ми най-напред да благодаря на докладчика, да го поздравя за доклада. Ние вярваме, че това не е само един цялостен, но и един много сбит доклад. Той засяга повечето от елементите, които са включени в съобщението на Европейската комисия. И то по един много сбит, синтезиран начин. Той отговаря на онези е, елементи, които са включени в съобщението. Освен това, ние приветстваме доклада. Считаме, че по принцип той е много балансиран. Не сме съгласни непременно с е, всяка дума или всеки абзац, но считаме, въпреки това, че е постигнат е, балансиран подход по отношение на съобщението. Искам да добавя няколко елемента. Докладчикът основателно посочва, че два от основните елемента на политиката за консервация са максималният устойчив улов и постигането на това ниво трябва да е най-скоро време. Комисията обмисля срок. Надяваме се да получим подкрепа. Освен това, в доклада се съдържа подкрепа за това, което комисията прилага по отношение на изхвърления улов. Ние обсъждаме този въпрос, въпрос заедно с вас, с съвета, за да видим какво е най-удачното решение, да преразгледаме също условията, свързани с задълженията за разтоварване на сушата. Ние осъзнаваме, че не можем да направим всичко тук в Брюксел. Това трябва да се направи с участието на заинтересованите страни от отрасъла. Считаме, че в доклада се съдържа много силна подкрепа за предложението на комисията по отношение на изхвърления улов. Има направени бележки, свързани с социално-економическата устойчивост. Това е подчертано и в нашето съобщение. Тази социално-економическа устойчивост се отнася не само до начина по който работим с флотилиите, но и с местните крайбрежни общности в предложението за Европейски фонд за рибарството и морските дела. Ние се опитваме да отчетем тези аспекти. Ние високо оценяваме също и усилията, положени от докладчика акцентирайки върху нуждата от събиране на данни, набирането на ноу-хау в сферата на политиката за рибарство. Това е съществен елемент от нашата политика. Ние непрекъснато се опитваме да постигнем напредък, но предстои още да се направи много. Трябва да се подобри събирането на данни не само от държавите членки, но от самите рибари. Комисията показа, че е готова да окаже подкрепа, където това е възможно. Въпросът не е чисто финансов. На този етап държавите членки не използват дори наличните средства, които са заделени на европейско ниво за събиране на Те Трябва да се подобрят усилията в консултации с участието на заинтересованите страни от отрасъла че искаме да благодарим на докладчика, че подчертава нуждата от събиране на данни. И на последно място за регионализацията. Въпреки, че ни критикуват много отношения, мисля, че ние предложихме едно смело предложение. Знаете, че договорът позволява само определени неща. Ние направихме едно смело предложение. Когато го обсъждаме в по-големи детайли, хората започват да осъзнават този факт. Комисията е готова да адаптира предложението си за всяко подобрение, което може да се предложи по време на дискусиите. Ние ще отчетем важните елементи в доклада, свързани с регионализацията, подхода отдолу нагоре, ролята на регионалните консултативни съвети, също да се отчитат специфичните условия на мястото при управлението. Искам да спра до тук. Искам отново да благодаря на предоставената ми възможност да направя това изказване. Искам да поздравя отново докладчика за неговата работа и очакваме да продължим съвместната ни дейност по въпроса. Сега давам думата на докладчика Салаврякос. Благодаря на всички колеги, както и на представителя на Европейската комисия за направените изказвания и за конструктивните бележки по този проект доклад. Искам да подчертая, че според опита ми на юрист, считам, че успеха на един законодателен акт зависи от това, доколко е приемлив и по какъв начин ще се прилага той. Един законодателен текст се развива, той не е нещо дадено веднъж за винаги. Аз ще отчета всичко това при изготвянето на доклада ми. Докладът е преди всичко предложение, едно рамково предложение, съгласно опита ни, по начина по който действат държавите членки, при представянето на данни ние си задаваме въпроса дали е възможно, дали би било възможно да приемем един по-подробен текст с по-детални ангажименти и какъв ще бъде ефекта от прилагането на подобен текст. Ние преживяваме период на преход в Европа и трябва да поставим акцент върху създаването преди всичко на нови работни места за сегашните и бъдещи поколения европейци. Ние знаем, че днес Европа е 10% от световното население и осигурява 33% от световния БВП. През 2050 ще бъде около 4% от 5% и няма да произвежда повече от 10-15% от БВП. Тоест ще има доста по-малко европейци. 600 милиона деца ще бъдат родени междувременно в ислямските държави. Разбира се, нямам нищо против ислямските държави, но трябва да се опитаме да се представим как ще изглежда бъдещето и как ще се развие ситуацията. Ние трябва да се опитаме да запазим работните места в Европа, дори да ги увеличим в сектори като рибарството. Необходимо е да има добре квалифицирани кадри за подобни работни места и трябва да заинтригуваме хората, които са без работа, да обмислят възможност да работят този сектор. Гръцката рибарска флота е най-голямата в света, но също има нужда от подобряване на квалификацията на рибарите. Искам да благодаря на всички колеги. Бих искал текста да бъде по-динамичен, по-конструктивен, да бъде приложим. Всичко, което беше казано, беше конструктивно. Аз нямам никакви възражения по това, което предложихте от страна на политическите групи. Считам, че трябва да се сътрудничим всички заедно, за да излезе един добър доклад от името на нашата комисия. Трябва да работим колективно. Председателят, благодаря. Бих искал да подчертая, че крайният срок за представяне на изменение е 17 май на обяд. Извинете, до 7 май се коригира председателят. Срокът е 7 май на обяд. Мисля, че имаше едно недоразумение. Искам да разгледаме първо точка 7, преди точка 6. Това е поискане на Европейската комисия. Имаше недоразумение. Мисля, че докладчиците по точка 6 и 7 са съгласни, затова нека да преминем към седма точка – многогодишен план за запаса от съемка в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлуатацията на този запас, след което ще минем към шеста точка. И така, точка 7. Комисията представи а, предложение. Това е второто ни обсъждане. Бих искал да ви помоля да имате предвид, е, че се промени и графикът. Е, докладът е, трябва да бъде представен през юни, а в пленарна зала ще влезе през месец септември. Искам да дам думата сега на докладчика господин Грубарчик. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Многогодишния план за защита опазване на запасите от сямка в Балтийския регион, както се вижда от наименованието. Предвижда приемането на регламент, който ще ни позволи да възстановим баланса между екологичните, социални и економически аспекти, свързани с този въпрос. И това трябва да послужи за основа на доклада. За да бъде приключена добре работата, ние проведохме един процент на задълбочена, всеобхватна консултация, обсъдихме въпроса с рибарите, поискахме тяхното мнение, поискахме те да кажат как те гледат на предложението на Европейската комисия. Освен това, се срещнахме с представители на местните власти, с представители на неправителствените организации, които проявяват силен интерес към проблематиката, свързана с запасите от сьомга и популациите от сьомга. Ние разговаряхме с представители от Финландия и Швеция. Това са две страни, където има богати на сьомга реки. Разговаряхме също а, с регионалните консултативни а, съвети. Консултирахме се с а, редица учени. Организирахме и среща с докладчиците в Сянка. Проведохме кратък обмен на мнения. Аз лично изправих, отправих доста въпроси към Европейската комисия. Това бяха въпроси, свързани с това, каква информация е налична в комисията. Освен това, какви са задължителните разпоредби, които а, се прилагат в различните държави членки. Констатацията ни е, че все още липсва достатъчно информация по въпроса. Все още липсват а, важни елементи от информация и сме изправени пред а, риска да не изпълним срока за постигане на баланс между трите аспекта, които споменах в началото на изказването ми. Сега да премина по същество в по-големи детайли. Основният вид риболов е любителския риболов в Балтийския регион. Този тип риболов не се контролира. Затова информацията, която достига до Европейската комисия, е недостатъчна или изобщо липсва понякога. Освен това, искам да приведа един конкретен пример. Има доста разминавания в конвенциите, които на които се позоваваме. Понякога се говори за плавателни съдове с развлекателна цел или други видове съдове, но ние нямаме достатъчна информация, които да ни позволяват да упражняваме контрол върху този тип риболов, а той има ефект върху популацията от сьомга. Друг съществен въпрос е се отнася до данните, които постъпват от регионалните консултативни съвети. Те поставят под въпрос самата идея за това какви са запасите от сьомга, какъв е ефекта от различните видове риболов върху запасите от сьомка. Беше казано по-рано, че трябва да се сътрудничим с регионалните съвети. Е, това ще бъде трудно сътрудничество между нас и комисията от една страна и регионалните консултативни съвети, защото липсва достатъчна информация, така че на каква основа бихме искали да изработваме е, стратегия за сътрудничество. Регионалните съвети предлагат е, поредица от различни решения за защита на сямгата в Балтийско море. Що се отнася до обмяната на мнения, обменът на мнения между докладчиците в сянка, за нас най-важното се от... оказаха няколко основни момента. Първо, вече споменах за любителския риболов – за твърде рестриктивния подход, който се прилага към този вид риболов, този начин на риболов. И това трябва да бъде отразено в доклада. Това е проблем, който трябва да се разреши веднъж за винаги в бъдеще, не само по отношение на сямгата в Балтийско море, но и по отношение на други видове. На следващо място е проблема с възпроизводството в член 5 се подчертава, че разпространението трябва да бъде на ниво 75%. Според нас това е твърде ниско ниво. По-рано сме заявявали също, че нивото трябва да бъде завишено 80%. Член 13, свързан с заребяването и че периода трябва да обхваща 7 години, след като изтечат 7-те години, трябва да се направи равносметка дали сме достигнали до нивото на естественото възпроизводство на този вид в реките. Според някои това не е добро решение. Не можем да допуснем, че след 7 години ще спрем да оказваме подкрепа на процеса на възпроизводство. Затова ние бихме предложили един по-различен подход. Считаме, че след период от 3 години трябва да направим преглед, за да установим дали естествените нива на възпроизводство на сьомгата са достигнати. 7 годишния период може да има обратен ефект. Има някои области, които сега се заребяват вече от 25 години и проблемът е действително сериозен. Когато говорим за контрола, ние сме наясно, че нямаме достатъчен контрол или наблюдение върху любителския риболов. Това, което се прави към момента, не е достатъчно. Държавите членки не бяха много настойчиви в тази област от една страна. От друга страна обаче има предложение, в което се казва, че всички риболовни кораби трябва да имат дневници, в които да се регистрира всеки улов. Ние имаме малки кораби с дължина 3-4 метра и ако искаме от тях да поддържат дневник, това би било трудно. От друга страна, в член 20 се посочва, че 10% от всички от целия улов трябва да се контролира. Считам, че трябва да е по-висок този процент, повече от половината от разтоварваната на сушата риба трябва да бъде подложена на контрол. Защо ни е необходимо това? Това е необходимо, за да имаме достатъчно информация, да направим оценка на случващото се и на последно място, но не и по значение. Ние обръщаме много внимание на въздействието на хищниците върху запасите от сьомга, например, тюлени, комурани. Дали комисията знае какъв е ефекта от тези хищнически видове върху популацията от сьомга? Няма източници на информация, които да посочват какъв е този ефект в Балтийския регион. Известно ни е, че този ефект е огромен. Има огромни щети, които са породени от комораните. Имам предвид най-вече за предвид е, южната част на Балтийско море. Искам да благодаря за предоставените до момента предложения за изменения. Председателят, господин Валеса, има думата. Благодаря ви, господин председателю. Искам да се спра на три основни приоритета. Първо, многогодишният план трябва да обхваща любителските, както и търговски риболовни кораби. Трябва да се регулира изцяло риболова на а, сьомга в а, Балтийско море, както и в сладководните басейни. Надявам се, че докладчика ще вземе предвид това на базата на частичните научни данни, които съществуват, риболовът води до висока смъртност, породена от риболова в Балтийско море. Любителския риболов, търговския риболов, включително въдичарството имат такъв ефект. Добре известно е, че любителския риболов в някои страни е съществена част от улавянето на сьомга до 40% от националните квоти в тези страни. Тъй като подобна риболовна дейност не се отразява в доклади или регистри, е очевидно, че системата за управление на сьомгата изисква да бъде изцяло преработена. На следващо място определенето на прехвърляемите риболовни концесии за речните басейни. Определенето на такива а, концесии. Освен това, трябва да се определя и общо допустим улов. За сега това се прави за солените басейни трябва да се прави по отношение на сладководните басейни. Трябва да подготвим системи за управление за конкретни речни басейни, разбира се, в сътрудничество с някои от държавите членки и трети страни. Това би било по-добро решение. Предложението на комисията е нещо ново. Подхода се различава от други механизми, които се прилагат към момента. Например, за европейската змиорка, има предвид е, регламента от 2007 година, методите, които се използват е, за възстановяване на запасите, следва да се използва като модел и за други видове. Друг е, въпрос за зарибяването. Ние не можем просто да изчакваме за естественото възстановяване на популациите. Ние трябва да направим това, което е възможно, за да подпомогнем процеса, тъй като ако се провалим сега, това би означавало, че запасите няма да бъдат възстановени. Освен това, трябва да променим и зарибяването, което първоначално се отнасяше само в сладководните басейни. Те трябва, този въпрос трябва да охване всички зони. Зарибяването е едно от решенията, които могат да се използват за подобряване състоянието на тези запаси, като се отчитат и проблемите, които се създават от електроцентрали. Господин Кристенсен. Хубаво е, че има многодишен план за запасите от Сьомга в Балтийско море и че има подобряване на състоянието на запасите. Искам да благодаря на господин Грубачек за сътрудничеството, което беше много плодотворно. Ние се консултирахме при изготвянето на окончателния проекто доклад. Постъпиха изменения от групата на зелените. Все още не се предвижда забрана в... Мисля, че забраната за риболов на сьомга в открито море е твърде драстична мярка. Считам, че под контрол трябва да се поставят всички видове риболов, включително а, любителския риболов, тъй като има много а, не а, регистрирани а, улови в а, реките, които се вливат в а, Балтийско море. И те трябва да бъдат обхванати, за да получим ясна представа за положението в целия Балтийски регион. Повечето от създадените от човека заплахи за запасите от сьомга не проистичат от сектора на рибарството. Не бива за това да наказваме и рибарите. Комисията по околната среда ще отчете това в своето становище. Трето и единайсто изменение – предвижда увеличаване на размера на, на сьомката, която подлежи на обявяване при улов до 65 см. Очаквам доклада на господин Грубачек. Председателят господин Кюн Искате ли да вземете отношение? Да, моля. Господин Валес вече говори от името на нашата група и аз няма нужда да взимам думата. Благодаря, председателя. От името на комисията, госпожа Дипсена. Госпожа Дипсана. Благодаря. Благодаря на вашата комисия, че ни поканихте на това заседание, за да изслушаме тези много интересни изказвания, както и представането на многоуважавания докладчик по темата. Не съм напълно съгласна, че няма достатъчно данни обаче. Разбира се, винаги трябва да работим с данните, с които разполагаме. Комисията по настоящем не събира данни по отношение на търговския любителски риболов, но въпреки това има данни, които се събират от различни научни организации за Балтийско море, за сьомгата и има изключително много данни например от Хелкъм, които се събират именно за любителския риболов. Ние не ги включихме в нашето предложение, защото според нас това ще бъде допълнително сериозно бреме за държавите членки, а именно събирането на данните и контрола на данните по отношение на любителския риболов. Да, ние много добре съзнаваме, че любителския риболов е изключително важен по отношение на сьомгата. С голям интерес очакваме доклада и е, с интерес ще отговаряме на всички ваши въпроси, за да могат да се уточнат позициите. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Господин Груварчик има думата да обобщи. Е, е, е, Много благодаря. Що се отнася до становището на Комисията околна среда, мисля, че ще можем да почнем да работим по него максимално бързо. Що се отнася до минималния размер на рибите, оставам с впечатление, че този проблем се третира доста ограничително, ако мога така да кажа, и очаквам, че тук ще има а, сериозни обструкции. Що се отнася до размера на сьомгата и на морската пастърва, 65 см се дискутират в момента но това всъщност е твърде голям размер. Трябва много по-задълбочено да обсъдим този аспект от проблема. Що се отнася до казаното от комисията за любителския риболов? За нас е, този риболов е много важен – основаваме становището си върху факта, че комисията не разполага с достатъчно данни. Благодаря. Председателя, сега продължаваме с шеста точка. А това е древномащабен непромишлен риболов и реформата на ОПОР. Първоначално имахме обмен на становище през месец март, на идеи, след това е, продължихме. Това на практика е третото ни обсъждане. Надяваме се, че за половин час ще можем да обобщим темата. Госпожа Ферер. Е, благодаря. Господин Ферейра. Благодаря. Доклада, с който е, разполагате в момента за древномащабния непромишлен риболов и реформата на ОПОР – се явява в резултат на работата, която сме извършили до сега по документа и дебата, който сме водили вече. Два пъти водим този дебат. За мен дебатът е много интересен и конструктивен и има редица интересни изказвания от колеги от политическите групи. Имаме становище също така от Комисията регионално развитие, от Комисията по женските въпроси и мисля, че всички изказвания бяха много полезни за дебата и за доклада. Много трудна е задачата ни Опитвам се в 6000 знака да събера всички идеи, които бяха изказани, всичките идеи, които получихме в хода на дебата. Мисля, че поне за мен най-важните аспекти са вече включени в доклада от тези дебати. Естествено, на този етап, когато очакваме измененията, можем да се надяваме, че ще се усъвършенства доклада, но не бива да забравяме, че имаме ограничения от тези 6000 знака. В резюме мога да кажа следното. Първо – специфичния характер на дребномащабния непромишления крайбрежния риболов трябва да се имат предвид, също така и последствията. Трябва а, да подходим по различен начин към а, този отрасъл. Необходимо е моделите на управление да отчитат спецификите, проблемите и потенциала на дребномащабния риболов. Отказваме твърде е, рестриктивните дефиниции, които е, да претендират да покрият всички различни форми на този риболов. Трябва да отчетем всички специфики на дребномащабния риболов, на непромишления риболов. Критериите за сега са дължината на кораба, но има и много други условия, които трябва да бъдат приложени. Не бива да забравяме значимостта на управлението по места, в противовес на централизираното управление, на което станахме свидетели през предишните години на общата политика в рибарството. Така че, ако одобрим сега направеното предложение на комисията, ще продължава да господства централизирания подход в рибното стопанство ще има много централизирана политика, която ще доведе до редица проблеми, защото реалността по места е съвсем различна. Не бива да забравим, че отрасълът не е бил включен в е, процеса на взимане на решенията и не се отчита необходимото, е, необходимата разлика в изискванията, потребностите на отделните дребни рибари, така че управлението на места е изключително голямо значение за дребномащабния непромишлен риболов. Имайки предвид многообразието на отрасъла на промишлеността, в Европейския съюз, трябва да кажем следното. Ако наложим един модел на управление за всички, това няма да е подходящо, така че призоваваме по отношение на прехвърлимите риболовни условия, държавите членки да трябва да могат да определят най-подходящите мерки, така че да се отговаря на реалността в държавата членка. Ако ще има такива концесии, държавите членки трябва да могат да кажат точно коя част от флотата ще бъде засегната от такива концесии. Това, разбира се, не може да бъде изцяло в рамките на предложението, което се прави направи от комисията. А, нещо друго много важно, което се подчертава в доклада. Не става въпрос само за а, количеството, става въпрос и за качеството на флотата ако се намалява размера на съдовете, ако се намалява броя им само на пазарен принцип, това е предложението на комисията, няма да може да се намали действително капацитета те просто използват системата на прехвърляемите концесии за намаляване на капацитета, но това не непременно ще се получи в резултат на това упражнение. Риболовното услови, усилие ще бъде концентрирано в най-економическата, най-конкурентно способната економическа част от отрасъла. Така че е, не непременно капацитета ще се намали, просто ще се концентрира в конкретни ръце риболовното усилие. Това, което трябва да имаме предвид е следното. Не само количеството. Трябва да имаме предвид качеството на флотилията, така че в бъдеще да има различна тежест а, самото състояние на флотилията, за да може най-устойчивата част да получи своя приоритет не само в екологично измерение, но и в социално-економическо измерение. Според мене, системата за прехвърляемите риболовни концесии не непременно гарантира това. Необходимо е да се учетат е, е, тези аспекти, че в крайна сметка е, ще наделеят економическите субекти, които са по-конкурентно способни, а не непременно нези, които имат по-екологично е, е, отношение към риболова и това ще бъде в ущърп на дребномащабния непромишен риболов. И те ще страдат именно от тези отрицателни аспекти от системата. Вие това може вече да го видите в е, държавите, в които се използва този подход. Призовава се за финансов инструмент, който да може да подкрепи древномащабния непромишлен риболов. Е, бъдещият е, фонд за морско дело и рибарство е, и другия фонд би трябвало да бъдат обвързани заедно, така че в крайна сметка древномащабният непромишлен риболов да получи своята подкрепа. Освен това, говорим за минимален дял е, от Европейския фонд, който в бъдеще да се предоставя на древномащабния непромишлен риболов и да е възможно проекти да бъдат финансирани от този фонд. Но общата организация на пазара всъщност би трябвало да изиграе своята роля и Именно общата организация на пазара трябва да увлече своята роля, за да може в крайна сметка да се гарантират добри доходи за дребномащабния риболов. Трябва да подпомогне стабилизирането на пазара и трябва да увеличи дела си подобряване условията за самата търговия, продажбата на рибата. Предложението на комисията засяга премахването на сега съществуващите форми на контрол, но това не е от полза за дребномащабния риболов. Важното нещо е да се поддържа, да се укрепват мерките за регулация на пазара. Мисля, че тук има много сериозна роля, която общата организация на пазара трябва да изиграе, именно за да помогне у нези, е, е, които всъщност осигуряват своите приходи от дребномащабния непромишлен риболов. Освен това, призоваваме за спешни мерки мерки, които могат да бъдат приложени тогава, когато възникне конкретна трудност. Защото древномащабният риболов е много по уязвим от другата част от флотилията, когато има външно въздействие. Например, увеличаване, например, разходите на а, горивото, за цената на горивото. Те може би ще имат и по-малко възможност за получаване на кредит, отколкото сега. Може би ще могат по- а, не е гъвкаво да реагират на различни флуктуации по отношение на е, резервите или просто развитие на отрасъла. Те са много по-уязвими, отколкото промишления риболов. По отношение доклада на господин Салавракос, ние току-що приключихме с дебата, но има части на флотилиите, които наистина по-сериозно изпитват въздействието на увеличението на цената на горивото. Трябва да помним, че дребномащабният риболов има много по-малка устойчивост, що се отнася до методите на производство, на личността на риба, трябва да отдадем значимото на всичко това, ако искаме наистина да продължим да подпомагаме древномащабния риболов, ако той въобще има шанс да съществува. Необходимо е да се намеси един фонд в спешни случаи. Ние това отстояваме в нашия доклад. Освен това, трябва да защитим и принципът и обхвата на идеята за изключител... зоните за изключителен до... достъп. За момента се говори за 12 милен. Мисля, че всички подкрепят това, но защо да не кажем, че това е основен, постоянен принцип и от тук нататък защо да не увеличаваме тези зони? Мисля, че това трябва да се прилага по отношение на целия континентален шелф и при най-отдалечените региони, те между другото са изключително чувствителни биологични зони, и мисля, че тези изключителни зони трябва да стигат 200 мили това е предложение, което се прави в доклада. Ще спра до тук с е, моето изказване, но с голям интерес ще изслушам е, всички вас, колеги. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Господин Ферейро, петима желаят думата. Шест. Седем вече, по две минути най-много. Ще бъде времето за изказване. Госпожа Фрага. Благодаря. Ще се опитам да спазя регламента от две минути. Първо, искам да подчертая, че е необходимо да има нова дефиниция за крайбрежен непромишлен риболов в областта на общата политика за рибарството наистина не можем да кажем, че има прекалено много критерии и трябва да се позоваваме произволно на един или друг. Така че аз бих желала да предложим нова дефиниция, която може би ще бъде поне малко по-добра от съществуващата сега. Що се отнася до прехвърляемите риболовни концесии? Мисля, че казаното от вас – е, че те, древномащабния крайбрежния риболов трябва да бъде изключен от тези концесии. Мисля, че критиките ви трябва да бъдат насочени към конкретна цел. И мисля, че е малко преувеличено да се каже, че е въпрос на субсидиарност за държавите членки. Не мисля, че така трябва да се подходи по отношение на древномащабния крайбрежен риболов. Именно този риболов всъщност потребява най-много гориво. Ус 8 осми член разглеждате въпроса свързан с капацитета на флотилията. Мисля, че тук трябва да има намаление на древномащабния непромишлен риболов – има свръхкапацитет. Това се казва. Дребномащабния, непромишления риболов а, оказва въздействие на най-чувствителните екосистеми, с които разполагаме. Затова много внимателно трябва да се подходи и за тези зони изключителен достъп. Това е много важна тема, която трябва да имаме предвид. И ще приключа. Мисля, че ми изтекаха двете минути с въпроса за свободен достъп. Това е основен принцип в ОПОР. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да има дерогация за 12-милната зона, така че да може да се защити древномащабния и непромишления риболов. Но вие също се спирате на най-отдалечените региони. Тук не непременно става въпрос за непромишлен риболов. Според мен всяка дерогация от свободата на достъп трябва да бъде научно обоснована тук. И не мисля, че 100 е, мили могат да послужат за тази цел. Благодаря ви. excusez Извинете, не си чух името, господин председател. Съвсем накратко, Искам да кажа нещо в по-общ план, няма да навлизам в детайли. Докладът на господин Перера считаме, че е в вярната посока. Чрез изменение ние ще опитаме да обогатим някои от елементите му. На първо място трябва да се опитаме да се намери нова дефиниция на древномащабният непромишлен риболов, за да може да се обхване по-добре това явление и да се предвидят и други критерии, не само тези предложени от комисията. Госпожа Прага предложи дефиниция в друга рамка. Много добре. Необходимо е да се вземем с тази работа, да сме наясно за какво точно става дума. На второ място, докладът на господин Ферера обръща внимание към един вид дейност, древномащабния риболов, непромишления риболов, който създава работни места и създава повече работни места, по-щадящо се отнася към ресурсите – Тук имаме някои разногласия, госпожа Фрага, но иначе въпроса за дребномащабният е, риболов, който да се включи в е, новата политика за рибно стопанство. Този сектор обаче не трябва да излиза от е, опор, точно обратното – всичко, което се съдържа в доклада, трябва да бъде част от опор Приоритетите на опор са създаване на повече работни места и по-добро опазване на ресурсите. Благодаря, господин Дейвис. Благодаря, господин председател. Дребномащабен риболов, да. Повече заетост навсякъде в риболовния флот, да. И ако това се направи добре, с минимална вреда за околната среда. Отлично. Една 12 метрова един 12 метров риболовен кораб обаче може да лови доста риба, така че нека да не предполагаме автоматично, че целият мащабен риболов е невинен. Няколко основни неща, които искам да кажа тук. В доклада се казва, че комисията предлага достъпа до ресурси да стане предмет на единна система. Обаче е, прехвърляемите концесии не са единна система. Квотите са едина система, но прехвърлямите концесии не са задължително такава система. Те могат да се определят различно на различните места, така че да се защитят дребномащабните риболовни предприятия. От там нататък средствата, повече средства, тук имаме припокриване с някои предложенията на комисията за подкрепата на крайбрежните общности и за повече разнообразяване на дейността. Не забравяйте обаче, че ако едни средства отидат на, към един отрасъл, тогава е, някой друг пък няма да ги получи. Така че трябва винаги да имаме предвид това. Оттам нататък зоните увеличаване от 100 на 200 мили, това е доста а, е, голяма територия. Не мога да а, е, е, видя достатъчно основателни причини за това в предложението. Мисля, че с това приключи времето ми за изказване. Добре, благодаря. Нека първо да кажа, че аз съм нов депутат в Европейския парламент и съм член и на Комисията по регионални въпроси, където също се обсъжда този доклад. И там повдигнах въпроса за дребномащабния риболов в Северна Европа. Той е изключително важен за репродуцирането на риболова, на рибата, която ни е необходима и за създаването на работна места. Дребнобащабното отглеждане на риба също трябва да се вземе предвид. Тук има един дебат който е доста задълбочен и е, широк в Северна Европа и трябва да стигне и до Европейския парламент. Благодаря, госпожа Миранда има думата. Благодаря. Нека да поздравя докладчика. Нека да поздравя новия член на нашата комисия. И сега по въпроса за 11-та точка. Там се говори за устойчиви практики за възстановяване на запасите от миди. Има грешка в испанския превод обаче и тази, испанс... Е, тази грешка вече е стигнала до политиката за регионално развитие. Мисля, че в Галисия е, можем да говорим за устойчивост. 70 000 работни места са свързани с мекотелите. В 14-та точка пък се занимавате с механизмите за подкрепа за спешни случаи, например е, е, природни бедствия. черни приливи, замърсяване на вода, В Ферол има проблеми, защото занимаващите се с улов на миди не получават подкрепа. Има катастрофи предизвикани от хората, а които водят до тежки последици, няма никаква подкрепа. Така че не забравяйте тези инциденти. Благодаря, госпожо Миранда. Благодаря. Искам да спомена няколко елемента, по отношение на които докладът може да бъде засилен. Първо, дефиницията. Видовете риби, видовете продукти. Важно е да се покрие този въпрос. Както и селското стопанство, риболовът допринася за нашите екологични усилия. Има разнообразие от дейности, които са свързани с риболовната дейност. И любителския риболов и крайбрежния риболов трябва да се разглежда заедно с традиционния риболов. Има определени зони, има определен тип маркетинг, информация за потребителите, за пресните продукти. Говори се, е, трябва да се вземе предвид и е, участието в системите за управление. Господин Милано, благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с е, подхода, предложен от господин Ферейра. Съгласен съм и с част от казаното от госпожа Фрага. Не може да се твърди, че дребномащабният риболов е еднакъв навсякъде. И господин Дейвис каза това, прав е. Има техники, е, използвани от дребномащабните риболовни предприятия, които са изключително инвазивни по отношение на рибните запласи. По някой път се стига до отчаяваща ситуация за рибните запаси в зоната от 0 до 12 мили. Така че много внимателно трябва да се изработи дефиницията. Още нещо. В много държави членки има специална насоченост към капацитета и риболовното усилие на дребномащабните риболовни предприятия. Ето, в Сицилия риболовното усилие е определено с конкретни условия. Има дребномащабни риболовни предприятия с конкретни е, определени двигатели. Има ограничение на дължината на мрежите, максимум 4 км, нямат право да сменят двигателите с по-големи. И сега има много рибари с много слаби двигатели, пет конски сини. Само, че това създава проблеми със сигурността, защото в Средиземноморието трябва да се излезе на над а, 3 мили от брега, за да се а, лови риба. Така че това са два основни въпроса. Иначе за останалото съм напълно съгласен с казаното. И трябва да се заделят конкретни средства за дребномащабния риболов. Стига обаче съответното дребномащабно риболовно предприятие да има доказана ангажираност към околната среда. В крайна сметка, 80% от риболова е от първите 12 мили. И така много внимателно трябва да определим какво има предвид под дребномащабен риболов и е възможно най-добре трябва да включим понятието риболовно усилие. Така ще бъдем най-ефективни. Благодаря. Благодаря, господин председател. Исках да се изкажа в подкрепа на казаното от господин Басей. Просто не, е, не ни е ясно защо дребномащабният риболов се разглежда като риболов, който е толкова различен от другия риболов, че да бъде изключен от общата политика в областта на риболов. От друга страна има мерки, които могат да бъдат делегирани на ниво държави членки. Може да има, например, специални кредитни линии за дребномащабните риболовни предприятия – специална, специални квоти, заделени за тях. Но най-важното е да се настоява те да бъдат екологично устойчиви. Сега по 11-та точка в доклада. Един въпрос в английския вариант. Се казва, че се предполага да се заделя средства за обновяване и модернизиране. Швейс, шведския вариант се казва, ремонт и модернизиране. Не знам дали това е едно и също. Въобще за какво става дума? За нови лодки или за ремонт? Благодаря. Давам думата на комисията, господин Купър. Да, съгласен съм с вас. Да, ако става дума за строене на нови а, кораби, а, а не за, само за ремонт, а, тогава а, и ние сме против. Сега, няколко кратки коментара. По дефиницията няма отново да се занимавам с този въпрос, защото ние вече сме обяснили своята позиция. В комисията вече се обсъди този въпрос, в парламентарната комисия. Най-важното е да се подчертая тук, че ние настояваме за разграничаване между дребномащабния флот и едромащабния флот. Така ще се пристъпи към по-ефективно управление на флотите. И както госпожа Фрага обясни, ние вече сме включили принципа на изключването на дребномащабния риболов в общата политика за риболова имаме ясни изключения за, от разпоредбите за контрол, които се разглеждат като твърде голяма по тежест изискване за дребните кораби, като електронен регистр, например и прочие – и в други области също има разграничаване между големи и малки предприятия. size of the small-scale fleets by member state as an as a criterion for the definition of the... За първи път ще използваме размера на дребно мъжлебните флоти като критерии. Така че това е много важно ново въведение а цифрите ще се определят по-късно при преговорите. Заявявали сме, макар че това не е отразено в доклада, за съжаление, че политиката за консервация трябва да се прилага за всички кораби на Европейския съюз, независимо от размера, от характеристиката, на улова, тъй като мерките за консервация имат за цел да осигурят консервацията на рибата, а не на флотите. И още нещо. Там, където докладчикът говори за риболов, риболовните възможности. Мисля, че нашето предложение, заедно с предложението ни по общата организация на пазара може да засили управлението на местно равнище. До много по-голяма степен решенията се прехвърлят на местно равнище и по отношение на общата организация на пазара смятаме, че е много важно да се засили ролята на организациите на производителите, както и представянето на дребномащабния риболов – Разбира се, целта на общата организация на пазара не е да предостави гарантиран достоен приход на производителите, но това е индиректния ефект на предложенията, защото така ще се увеличи ефективността на управлението и качеството. Благодаря за доклада. Благодаря, господин Фрейра. Имате думата за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, които се включиха в дискусията. Първо един коментар. нека само да направя няколко коментара. Първо по определението за дребномащабен риболов. Ясно е, че е необходимо да се дефинира това понятие и госпожа Фрага приведе необходимите аргументи за това. Въпросът е, има ли нужда от конкретни мерки, целенасочени мерки по Европейския фонд за морско дело и рибарство? Трябва да има яснота кой има право да получава преференциално третиране. Това беше споменато и на последната среща. Госпожа Фрага изложи много е, добро предложение за критерии. Предложението беше добро като цяло и беше по-добро от това на комисията. Съгласен съм, че всички елементи на флота трябва да се адаптират спрямо наличните рибни запаси. Това е ясно. Госпожа Левин спомена този въпрос. И така, в този доклад никъде не се предлага дребнобащабният риболов да бъде изключен от каквито и да било мерки за консервация. Както спомена и комисията в заключителните си коментари няма каквито да било намерения да се правят изключения за малките рибари от е, правилата, които трябва да въвържат за всички. Въпросът е обаче при приложението на тези правила да не се ощетяват дребномащабните риболовни предприятия. Даже ако е възможно на някои места да има позитивна дискриминация. Защото все пак трябва да мислим за бъдещото оцеляване и на този сегмент от флота. Не може просто да го унищожим. И така, важно е бъдещата правна рамка да се вместима не само с целите по опазване на риболовните ресурси, но и с целите по съхраняване на този елемент от риболовния флот. И смятаме, че най-добрият начин да се постигне това, както е изложено в доклада, е местното управление. Трябва да се сложи край на настоящия модел на централизирано управление, е, където се действа далеч от действителността и се спускат инструкции и насоки, които са напълно неразбираеми за представителите на отрасъла. Да не говорим, че е, се въвеждат правила, които понякога се оказват противни на целите, които са очертани. В точка 6 ще видите как аз виждам децентрализираното управление. Госпожа Фрага казва, че има важно въздействие и върху ресурсите. Господин Дейвис също спомена, че древномащабният риболов и любителският риболов има въздействие върху рибните запаси. Това е ясно. Но все пак трябва да се опитаме да разберем действителността в този отрасъл. Просто е недопустимо да се опитваме да променяме нещата, без първо да сме ги разбрали. Все още няма проучвания за риболовния капацитет все още няма яснота кои ресурси в кой отрасъл са необходими. Е, как можем да променим нещата, ако не ги разбираме? Има много голяма опасност всичко да се обърка. Така че е необходимо по-добре да разберем особените характеристики на дребномащабния риболов и начина по който той въздейства на рибните запаси. Сега, ясно, че в някои държави членки, е, в някои е, елементи на риболовния флот, флот има свърхкапацитет. Но не можем просто да кажем пазарът ще реши. Не може просто да кажем най- способните да оцелеят останалите да се справят както могат. В Крайна сметка, трябва да си подредим приоритетите, да видим в кой тип риболов, каква заетост се създава, не можем да основаваме всичко само на едната конкурентна способност. Ако се намали капацитетът на флота, това просто не трябва да се прави само въз основа на пазарните принципи. Вместо това може да се зададат конкретни стандарти. А именно, свръхкапацитета да се намалява там, където действително го има. Но не съм съгласен с комисията, че само пазарните принципи трябва да се използват за прехвърлямите концесии. Не се прави каквото и е да било разграничение между прехвърлямите концесии и прехвърлямите квоти, например. Тук се опитваме да направим нещо различно, а се получава същото, което сме имали в миналото. Що се отнася до ограничението от 200 мили за най-отдалечените райони, можем да разширим лимита до 200 мили. Господин Дейвис не беше в делегацията на Азорските острови, но госпожа Фрага беше там и от няколко различни представители, с които се срещнахме, е, тя чу настояването да се увеличи ограничението до 200 мили, защото дейността на корабите, ловуващи между 100 и 200 мили, е тясно свързана с оцеляването на крайбрежните общности. Освен това, така има възможност да се избегнат зоните, които са екологично чувствителни. Корабите отиват отвъд тези зони в територията между 100 и 200 мили. И ако говорим за преференциален достъп, именно онези рибари, и риболовни предприятия, които имат най-тясна е, исторически традиционна връзка с съответните рибни запаси, трябва да имат преференциален достъп, а не просто онези, които са най-конкурентно способни или най-ефективни. И така, трябва да има принципи, но трябва да има яснота при кои ситуации просто се забранява достъпа до рибните запаси и там, където има забрани, преференциите трябва да са за онези риболовни предприятия, които имат най-силни исторически, традиционни връзки с тези запаси. Това по отношение на зоните за ексклюзивен достъп. И всъщност това не трябва да е изключение. Това трябва да е правилото. Да се даде преференциален достъп на най-близките флоти. И така, ползите от експлуатацията на тези запаси ще отиват към крайбрежните общности. И така, смятам, че трябва да подкрепим предложението за зони за ексклюзивен достъп – и те трябва да могат да бъдат разширявани за общности, зависими от континенталния шелф. Има и други важни въпроси, повдигнати от господин от госпожа Миранда и господин Санчес Преседа. Те говориха за дребномащабното рибовътство – то не е включено в доклада, защото основният приоритет на доклада е по-скоро риболова. А, но мисля, че ако ги споменем, ще се, спом... ще се подобри качеството на доклада. Още нещо споменат от госпожа Левин за ремонта. Ами, има някои дребни предприятия, риболовни предприятия, които им работят с 20-30 годишни кораби и е необходим ремонт не само от гледна точка на сигурността, но и от гледна точка на околната среда, защото много от тези кораби са изключително неефективни, не използват горивото достатъчно добре. Така че не може просто и така да се каже, флотът ще се самообновява на пазарни принципи и тези стари кораби просто ще изчезнат. Мисля, че трябва да се обмисли възможност за обновяване на флота тъй като има важни економически и социални въпроси. Не може просто е така да се казва обновяването е грешна идея. Благодаря, господин Ферейра. С това приключваме дебата по тази точка. Нека да ви припомня, че крайният срок за подаване на измененията е на 7 май. По всички крайният срок е 7 май в 12 часа на обед. Ah, parece que no porque no llegaríamos a Очевидно няма да е възможно. Няма да можем да обсъдим измененията в превод на 30 и 31 май, както предварително бяхме предвидени, за да гласуваме през юни. Сега преминаваме към външното измерение на общата политика в областта на рибарството. Това не е седмото, а, не, а, крайния срок не е седмия, осми на обяд за представяне на предложения за изменения. И така, това е доклад на базата на съобщение на комисията, което излезе през месец март. Докладчикът изготви проекто доклад преди крайния срок за изменения, ние решихме, че ще имаме още едно последно обсъждане по проекто доклада. За това давам думата веднага на докладчика госпожа Лювен. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че имаме тази възможност да обменим мнение с повече време за целта. Аз вече представих доклада на последното заседание. Докладът е напълно ясен. Това, което предлагаме е Европейския съюз и онези, които извършват риболов извън, извън териториалните води на Европейския съюз, трябва да прилагат същите разпоредби относно устойчивостта и прозрачността, както а, когато извършват риболов а, в териториалните води на Съюза. Говорихме за изграждане на капацитет, също да се следят и частните договори. Очаквам да чуя какви са коментарите на колегите, за да обсъдим евентуалните изменения. За това ще спра до тук. Благодаря. Благодаря много. Господин Стивенсън има думата. Благодаря много, господин председателю. Благодаря отново на Изабела за огромната работа, която тя извърши за изготвянето на този толкова добър и необходим доклад предвид на обстоятелствата. Ние сме обсъждали много участите на този доклад, но един от елементите, който ме интересува, е свързан с изхвърлянето и че трябва да се третират по същия начин е, и уловите извън Европейския съюз. Предвид на проблема, който имаме вътре в Европейския съюз, как смятате, че това ще може да се осъществи на практика и какъв механизъм е, може да се предвиди, за да се приложи това на практика? Съгласен съм с вас, че ние ще прилагаме много строги разпоредби спрямо нашите собствени флотили. Това ще бъде напълно несправедливо, ако хората извън Европейския съюз продължат да изхвърлят улов като рутинна практика. Сякаш няма да имат нужда от риба утре. И за това какво предлагате, как можем да се справим с този въпрос. Господин Валеса има думата. Благодаря много, господин председателю. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Аз на Пълно подкрепям европейските стандарти извън Европейския съюз за устойчив риболов. времено ние трябва да направим така, че нашия рибарски сектор е конкурентоспособен. Не трябва да обременяваме с прекалено много регламенти, Мисля, че не може да се твърди, че европейските кораби използват своята позиция, като отчитат економическите и технически фактори в устърп на економиките на някои трети страни или отделни общности. В много случаи голяма част или цялата квота, която се улавя от тези съдове, отива за местния пазар, което е ефтина храна за гражданите на тези страни, да речеме в Западна Африка. Подобни ресурси обикновено биха останали неизползвани, ако не бъдат използвани корабите на Европейския съюз, които имат нужните мощности за преработване на продукцията. Тези кораби трябва да допринасят за развитието на индустрията в трети страни. Ние не трябва да се стремим само към максимална печалба, но и да създадем мотивация в третите страни за подобряване на собствените им стандарти и техническо състояние на флотите. Трябва да използваме стабилни научни доказателства, разработени от е, специализирани институции. Ни е необходимо да имаме строго регламентиране, защото спазването на регламентите би означавало, че нашите е, риболовни кораби няма да са толкова конкурентоспособни. Подобна ситуация би накарала корабособствениците да се отеглят от определени риболовни зони или да се използват кораби от Европейския съюз под чужд флаг. Това би ограничило контрола на Европейския съюз върху нашите риболовни квоти. Аз ще предложа изменения в този смисъл. Председателят, благодаря господин Балеса. Господин Милана има думата. Съвсем накратко. Мисля, че външното измерение не се отнася само за начина на организиране на рибното стопанство в трети страни. Въпросът е много по-сложен от това. Става дума да се гарантира, че опор работи еднакво добре и вътре, и извън Европейския съюз. В отношенията ни с външния свят може да допринесем за подобряване на рибното стопанство, включително на европейското. Искам да поясня. Споразуменията в областта на рибарството а, предвиждат а, такса там, където има изобилие от рибни запаси, където местния риболовен сектор не е в състояние да осъществява риболов. Ние помагаме също да се постигне растеж в местния риболовен сектор, да се развива економическа дейност, която е от полза и за рибарите в Европа. Всичко това е добре, но трябва да имаме предвид дали външното измерение трябва да включва и възможността да имаме риболовни споразумения без да имаме пряка връзка с ловуването Например, в Средиземноморието има споразумения, които изискват да се спазват едни и същи правила в риболова и да се използва съществуващия потенциал. България и Румъния, например, осъществяват риболов в Черно море, имат непрекъснат конфликт с Русия и Турция. В Средиземноморието имаме конфликта с Турция, Либия а, и други. Гърция и а, Кипър също имат проблеми с а, някои от страните от Африка. Реформата на опор би могла също да включи и насоки споразуменията с тези страни, които да бъдат финансово обезпечени, да допринасят за прилагането на политиката за квоти в тези страни, т.е. да има равнопоставеност за всички оператори. Това се отнася и за Северните морета, за споровете, които съществуват между крайбрежните държави там. Ние трябва да си поставим тези въпроси и да отразим това в документа. Трябва да се опитаме да разберем по какъв начин бихме могли да преминем към следващия етап и външната политика да не бъде само въпрос на организиране на риболова на няколко хиляди тона риба извън териториалните води на Европейския съюз. Не за това става дума в външното измерение. Читам, че създаването на политика означава две неща. На първо място да се да ни даде възможност да гарантираме положително развитие, разрешаване на споровете и действията, които са част от политиката ни, да водят до положителни резултати. Нека да ви дам един дребен Пример, само имаме Адриатическо море, то е почти затворено море, има две държави от Европейския съюз, Италия и Словения, една държава, която ще се присъедини скоро към Европейския съюз, Харватия, след това имаме Черна гора, имаме Албания. В това море, към днешна дата, в момента Словения, Словения и Италия осъществяват риболов в същите зони, както харватите. Те трябва да спазват правилата, докато харватите, черногорците, албанците не са обвързани със същите норми. Тоест, това е един шедьовър. Тоест, ние не допринасяме за подобряване на околната среда, запазване на запасите и прочие. Проблемът е, че и това, което се улави от италианските кораби, и които не можем да уловим, които другите хващат и се появяват след това на нашия пазар, те се конкурират с законно уловените от нас и риби. Това се случва в Адриатическо море, в Източно-Егейско море, в Сицилианския залив е, и ние трябва да променим всичко. Това е Имаме международни конвенции, имаме мъдреци, които обсъждат нещата, но не налагат правила. Ние оставяме на тях да решават въпросите. Ние трябва да използваме споразуменията за партньорство където да се определят и правилата за извършване на риболов. Господин Дейвис, ако обичате, ограничете се в две минути. Да, съвсем накратко. Ние говорим за споразумение за устойчиво рибарство. Един министр, когато иска да а, представи а, нещо, той така че да бъде прието. Той говори за нещо, което е открито, прозрачно. Надяваме се, че няма да съжаляваме, че наричаме тези споразумения за устойчиво рибарство, след като има злоупотреби. Измененията на комисията ЕНВИ по този член, който се отнася до споразуменията за партньорство. Тук има общо желание на държавите, че корабите на Европейския съюз трябва да спазват едни и същи норми, независимо къде извършват риболов. Но в каква степен това е практически реализуемо? Как може да се контролира? На второ място въпроса за изхвърления улов и изискването да се разтоварва на сушата рибата, която е уловена. Цялото количество. европейските кораби трябва да а, извършват това разтоварване в европейски пестанища или там, където а, им е издаден лиценз. Не зная дали това е разумно предложение за изменение, защото това е нещо въображаемо. И следващият а, въпрос а, за флага. Ние знаем, че има фирми, които са регистрирани в Берлин, а иначе са под венецуелски флаг. Ние трябва да се опитаме да сложим край на това и трябва да намерим нужната формулировка, която да позволи това. Но имаме международно право, морско право и не можем да направим кой знае какво. Или пък можем. Госпожа Миранда. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Льовен отново, защото миналия път тя говори за необходимостта да се гарантират ползи за двете страни за рибарството в Европа, както и за развиващия се отрасъл там, където възниква риболов. Но позволете да ви дам един пример. В някои държави, които са ползватели на споразуменията за рибарство, възниква дебат относно гарантирането на устойчиви споразумения. Други компании, други флотили, например Мавритания, извършва риболов в същите води, където ловят и представители на държави членки – две, например. И при е, спазването на двустранните споразумения с е, Мавритания, които, между другото, споразуменията трябва да бъдат готови през е, юли, но все още очакваме разрешението след месеци от преговори. Устойчивостта е изключително важна и в социално-економическо измерение моята страна има 24 съда, например, които просто трябва да се диверсифицират в економическо измерение. Трябва много внимателно да обмислим всички тези аспекти от проблема, когато говорим за външното измерение. Какво ще се случи, ако няма споразумение, ако има споразумение, ако то бъде продължено, ако се откаже продължаване? на споразумението. Винаги е, трябва да имаме предвид работните места по отношение, например, на споразумението с Мавритания. Мога да кажа същото. И трябва да намерим социално устойчиво решение евентуално, ако, например, не се постигне споразумение. Необходимо е да има устойчивост на ресурсите, да, но трябва да има също така и социално измерен. Госпожа Йотова. Председател, аз ще бъда съвсем кратка. Изцяло се присъединявам към това, което постави Гидо Милана като проблеми и искам да попитам госпожа Льовен, чийто доклад оценявам твърде високо. Всъщност в тази нова обща реформа, която правим по рибарската политика, дали тези конфликтни точки за, и в отношенията ни с трети страни в някои от моретата ще бъдат решени и ще има принципна основа, на която да бъдат поставени бъдещите споразумения. И още три неща под формата на въпроси. По отношение на клаузата за изключителни права. В този момент клаузата за изключителни права е част от рамковото споразумение, което означава, че тази клауза е все още приложима, дори когато липсва специален протокол. Затова смятам, че ако не съществува реален протокол, договорен между Европейски, Европейския съюз и трета страна, трябва да бъде разрешено на собствениците на кораби от Съюза да сключват частно споразумение с въпросната трета страна. По отношение на социалната клауза в параграф 15, въпросът ми е дали въобще това ще проработи, имайки предвид колко малко страни са подписали конвенцията. И накрая, когато говорим за външното измерение на реформата, трябва да се отбележи, че риболовни кораби под флага на Европейския съюз на практика изнасят риболовните стандарти на Европейския съюз в трети страни. А ще гарантираме ли, че тези високи стандарти а, ще убедат нашите партньори в ползата от това да ги спазват, а няма да ги насочим към други държави членки, които няма чак такива високи стандарти и затова може би условията за риболов са много по удобни Gracias, señora Yotova. Señor Sánchez Presedo. Sí, muchas gracias. <clears throat> Yo quisiera destacar. Благодаря. Бех желал първо да подчертая, че Европейският съюз трябва да бъде един глобален играч, когато става въпрос за политика в областта на рибарството. И това трябва да бъде част от външната политика на Европейския съюз. Много важна част. Да, ние имаме своята глобална отговорност по отношение на опазване на морската среда и развитие на рибното стопанство. И това, разбира се, трябва да бъде част от развитието на регионалните организации за рибарството, а също така и да, трябва да бъде част от други подобни споразумения и организации. Споразуменията – за е, рибарство. Според нас трябва да имаме все повече и повече споразумения, трябва да имаме отговорност за консолидация на дейността в областта на рибарството. Нека не забравяме, че рибарството е нещо много важно. В стратегията Европа 2020 Международният аспект на дейността е изключително голямо значение и за това трябва да се подчертае, че е, измерението, международното измерение очевидно ще бъде винаги все по-привлекателно. От глобална гледна точка, европейските стандарти трябва да имат своето въздействие. Ние трябва да подготвим приоритетите си, трябва да имаме а, наша публична дейност по отношение на рибното стопанство. Всичко това трябва да бъде съвсем ясно. Що се отнася до външното измерение? Внос. Вноса е много важен за Европейския съюз, за нашите потребители, но и за нашите вериги, за веригите на доставка. Това е нещо, което трябва също да бъде подчертано и разрешено по подобаващ начин. Защото трябва да се помогне а, именно за развитие веригата на доставките, особено тогава, когато търсим ре, ефективно, разумно решение. В противен случай може да се накърни вътрешния пазар. Външното измерение трябва да бъде устойчиво, затова трябва да бъдем справедливи, трябва да има разумни правила, които няма да предизвикат нелоялна конкуренция по отношение на трети дружества. Трябва да има условия, които, разбира се, да не са насочени срещу нашите дружества необоснователно. Това също е много важно за политиката на опор. Благодаря, господин Салавракус. Благодаря, ще бъде кратък. Първо, госпожа Льовен, благодаря. Наистина много хубав е вашия доклад. След като прочетах вашия доклад, доклада на господин Ферейра, мога да отбележа, че трябва да проверим какво можем да постигнем по отношение на онези области, в които участват много държави членки. Например, ако разгледаме Черно море, всички си задаваме въпрос. Например, какво е положението на автономността на автономните територии е, по смисъла на международното право? Как може да се действа спрямо трети страни, страни, които са извън Европейския съюз? Въпросите, които лично аз си задавам сам на себе си. са свързани с географски въпроси. Автономните зони трябва да бъдат по-ясно дефинирани, според мен. Отново поздравления. Благодаря. Gracias, presidente. En primer lugar, para felicitar que tengamos... Следващия оратор. Благодаря. Съвсем накратко. Бих искала да изкажа горещото си съгласие с казаното от господин Милана. Наистина, тук малко шизофренично е положението. Един доклад казва едно нещо, друг доклад разкрива друг аспект. Е, тук имаме три документа, а пък ние сме с законодатели, имаме тези правомощия. И когато и измененията си противоречат, трябва да се замислим. Първо, говорим за риболов, голям риболов, флотилиите ловят много риба, стандартите не са достатъчно високи. Искаме да си запазим основните положения по отношение устойчивост на среда, на море, да има заето за хората. Така че всичко е изключително обвързано, когато подготвяме нашите предложения, свързани с дадени области, отрасли, сектори, региони и различни държави, които се оказват под въздействие на тези политики, особено когато не са и членове на държавите член на Европейския съюз. Трябва наистина да подходим системно системно, когато подготвяме всички тези предложения. Разбира се, трябва да спазваме международните споразумения, които сме подписали трябва да има задължителни правила, които да отчитаме винаги, да знаем, че трябва да ги изпълняваме. От правна гледна точка, според мен, не можем да искаме от е, други да изпълняват е, е онова, което ние сме обещали когато дискутираме измененията за свободните споразумения, когато дискутираме външната политика, политиката в областта на а, рибарството, очевидно трябва да водим много широк дебат, когато говорим за свободните споразумения в парламента. Благодаря. Ah, voilà, c'est bon. Écoutez, merci beaucoup. Благодаря, господин председателю, за предоставената ми дума. Много интересен дебат и слушахме възоснова на отличния доклад на госпожа Лювен. Искам да ви припомня някои от най-важните аспекти на споразумението в областта на рибарството – мисля най-напред, че трябва да подчертаем регулаторния характер на споразуменията, които са по-добри от всякаква друга рамка, която да създава правила за външните флотилии. Това, разбира се, се е подчертано и в доклада. Споразуменията са важен аспект. Трябва да гарантираме да има устойчиви споразумения за рибарство и спазване на принципите в международните води, които са и в интереси на Европейския съюз. Тези споразумения по принцип са устойчиви трябва да отчетем факта, че това е ресурс, който изпитва все повече и повече въздействието на различни фактори. Необходимо е да има по-добра синергия и свързано с всичките политики, външната политика, политиката за развитие. Трябва да се подобрят нещата и в трети страни, за да се подобрят въздействията от споразуменията, техния ефект – а също така ползите за трети страни, които трети страни могат да излекат от споразуменията. Флотилията, която действа в открито море, разбира се, не е съвсем различна от мащабната непромишлена част от флотът. Различните споразумения, които съществуват с страни като Китай, например, дават възможност на съдовете да ловят риба в международни води и е, прозрачността, която наистина чуждите е, съдове и флотилии осигуряват, не отговаря на това, което ние бихме искали да видим. Важно е да се засили а, тази част от споразуменията, която може да гарантира опазване, устойчивост на ресурсите. Интересен въпрос се повдигна от един от изказващите се, който разгледа споразумения, които предоставят или не достъп до ресурс. Това е интересен аспект, който трябва да бъде разгледан. Със сигурност идея, която трябва да анализираме в бъдеще. Както вече казах, доклада е отличен на госпожа Лювен. Имаме някои притеснения, въпреки всичко, свързани с някои аспекти от него. На първо място клаузите за ексклюзивност. Докладът посочва необходимостта те да бъдат засилени. Чудим се обаче дали това е необходимо. Вече имаме ексклюзивност. Но дали е в споразумението или не, ако протоколът не се поднови, тогава се възниква действително проблем по отношение на съществуващите практики и случаи. Не мисля, че прекалено трябва да се засилват ексклюзивните клаузи. Що се отнася до корабособствениците, и това, че те трябва да плащат част от достъпа. Мисля, че трябва да подходим внимателно и балансирано. Позицията на комисията е ясна, да не забравяме, трябва да предоставим възможно най-доброто равновесие между приноса на корабособствениците и този на Европейския съюз. На това се основава системата. Не, че всички разходи ще се поемат от корабособствениците. Но, ако така стоят нещата, това би било твърде по-не атрактивно за приемащите държави, защото те наистина разчитат от, на подкрепата, която им се предоставя от Европейския съюз. Мисля, че има редица проблеми, които трябва да обмислим по отношение корабособствениците. Е, правата за данъци, за налози, това е един въпрос, но разбира се, когато става въпрос и за издаване на е, разрешение, също може да се наложат известни ограничения, но има много други аспекти, включително ако се изисква да осъществи система за наблюдение, за наблюдатели. Когато става въпрос за мониторинг, за е, следене на изпълнението, както от комисията, така и от външни оценители – във всеки случай искам да ви напомня, че ако увеличим броя на докладите годишно, тогава в крайна сметка ще се окажем в рамките на една система, в която ще бъдем отдавани от доклади, защото непрекъснато ще се изпращат най-различни доклади. Но разбира се, преди да се обнови протокола, разбира се, трябва да има добро наблюдение в рамките на един комитет, смесен комитет. А съвместните комитети винаги се слушват е, в е, е, мнението на Европейския парламент. Не мисля, че трябва прекалено много доклади да се пишат, да се отправят към комисията, да се подготвят от държавите членки. В крайна сметка това може да затрудни спазването на споразуменията. И сега още няколко аспекта бих искал да разгледам, но в последствие не сега. Благодаря ви. Uh, Докладчицата. Благодаря много. Благодаря на всички колеги за въпросите и коментарите. Благодаря и за подкрепата. Нека първо да започна от казаното от комисията. Не мисля, че може да се каже, че Европейския съюз никога не се конкурира с местните флоти и че се конкурира само с отдалечени флоти. Ето, например, що се отнася до е, риболова на рибатон. В крайна сметка рибататон е, е улов и за местните флоти. Е, и за тези, които ловят по-навътре в морето. Ето, например, що се отнася до Мавритания, октоподът е на е, улов и за местните флоти и за флотите от Европейския съюз, така че това не е вярно. Що се отнася до клаузата за ексклюзивност? Ако направим това, което спомена господин Санчес в преседо, това е част от европейската политика – европейската външна политика, ако искаме наистина да стимулираме прибягването до, устойчив риболов навсякъде по света, трябва да се ангажират местните рибари. Само така ще има устойчив риболов. Ако просто платим, за да има достъп на някои лодки, след това си затворим очите за това, че риболовни кораби ловуват извън рамките на споразуменията в същите риболовни региони, тогава просто ставаме за смях. Това е двоен ръчин. Затова е много важно да се спази и духът и буквата на класата за ексклюзивност. Много важно е това, защото много добре знам, че има случаи, в които европейски риболовни предприятия – работят е, по друг флат в Кейп Върнан. Има много кораби, които просто са по друг флаг, но всъщност са европейски. Затова трябва да се затегне този елемент. Що се отнася до приносът на корабособствениците? Регионалният консултативен съвет по околна среда издаде насоки, съгласно които корабособствениците трябва да участват в плащането на таксите за достъп. Нямам безпокойство, че ако се изисква по, плащане на по-висока цена, ще има по-малък интерес от страна на корабособствениците, защото според мен а и според проучванията ми, корабособствениците всъщност имат голям интерес от правната сигурност, която се гарантира чрез едно споразумение. Защото те добре знаят, че иначе условията са много ненадежни. Предпочитат да работят в европейска рамка. Така че трябва да се реали... сме реалистични. Сега европейската флота плаща 35 евро на тон за риба тон по целия свят. В западната част на Тихия океан се печелят 600, извинете, 6000 долара на ден. Така че а, могат да си го позволят не се безпокойте. А що се отнася до идеята за равнопоставеност на всички флоти по целия свят, е, не е редно да субсидираме европейските флоти. Те тъй или иначе вече са си субсидирани от Европейския съюз, тъй като той прави непрекъснато оценки, проучвания, дава подкрепа, преговаря. Това само по себе си е някакъв вид субсидиране. Е, крайно време е обаче да се каже, че ние това го правим само защото искаме устойчива политика в областта на риболова. За мен това е единствената причина. И накрая, що се отнася до притеснението на комисията, че ще бъде засипана от документи и оценки, много се изненадах да чуя е този коментар. Получаваме оценка след оценка и е ясно, че няма, че не са били проведени срещи на съвместните комисии, въпреки казаното е, в споразумението. Ето, по отношение на споразумението с Мозамбик при първите две срещи всъщност не е имало съвместни срещи, срещи на съвместния комитет. Така че реално не можем да а, а, смятаме, че има каквато е и, каквото и да било подобрение в какъвто и да било елемент от политиката. Само ако има оценка, само ако има одити, ще знаем това със сигурност. И това трябва да го знаем тук, преди да гласуваме зелена светлина за други подобни споразумения. Държавите членки имат право да а, участват, но те на практика не знаят точно какво се случва. Ето сега шведското правителство е, какво може да направи? Може да каже да или не за един нов мандат на, за преговаряне. Това е. Извинете, по някой път ставам твърде емоционална, но това са неща, които нито ние сме получили, нито е, правителствата са получили въобще. А, къде е демократичната прозрачност? Да, може би трябва да говоря на шведски. Сигурно ще е по-лесно за всички, но ам, всички документи са ми на английски. Така или иначе не може е, да се каже, че има твърде много оценки или че има твърде много срещи или заседания на съвместния комитет. В крайна сметка, само ако има положителен ефект от тези споразумения, искаме те да съществуват, иначе просто не ни трябва. След това по коментарите на колегите по отношение на изхвърлянето на риба зад борда, почти във всички споразумения има разпоредби за наблюдатели на борда на корабите. Така че би било много по-лесно да се гарантира спазване на правилата, отколкото в европейски води. Но така може да се създаде дампинг на цените на местния пазар. Ето, например, улова на скариди в Гвинея Бисао много често е свързан с близо 80% прилов. Ако всичко това отиде на местния пазар, какво става с местните рибари и с техните приходи? И така, в никакъв случай не трябва да се допринася за дампинга на цените. Но това е все важен, винаги важен въпрос, когато обсъждаме изхвърлянето на риба зад борда. И ако наистина искаме да насречим устойчивия риболов, трябва да поемем водещата роля. Затова не можем да допуснем да се прилагат едни правила вътре и други правила навън. Иначе да, господин Милана, за пореден път вие а, предлагате революционните си идеи. Смятам, че това, което ние и комисията предлага, на практика представлява една първа крачка към казаното от вас, а именно необвързването на пазара и подкрепата за отрасъла. По този начин като се разделят тези две неща, може да има само подкрепа за отрасъла. Мисля, че това не е нелогично. Цялата идея за това разделяне, нека да дадем един пример тук. Ако Европейския съюз допринася за свръхулов в една страна и вече няма вече няма излишък, си тръгваме и си е, вземаме със себе си и секторната подкрепа, отрасловата подкрепа. Но това е напълно неморално. И така. Само и единствено, ако разделим секторната подкрепа с достъпа до, от достъпа а, до водите, можем да решим този въпрос. Как ще си подобрим отношенията с страните от Средиземно море, от Черно море, Адриатическо море? Бях много изненадана, когато бе представен доклада на госпожа Йотова, от който стана ясно, че в Черно море няма сътрудничество. Това е нещо основно, основно от значение за рибните ресурси. Няма как да се управляват те, ако няма сътрудничество. Така че трябва да се направи нещо. Господин Дейвис, по отношение на имената. Споразумение за устойчив риболов. Ами, нямам някакво особено мнение е дали или не да се смени името. Може би една добра причина да се подкрепи идеята за промяна на името е да се каже, че това е едно ново поколение споразумение. и и така ще могат с лекота да бъдат разграничени от старите споразумения за партньорство в областта на риболов. Ако някой ще ни се подиграва за думата устойчив, по същия начин може да ни се подиграва и за думата партньорство, в крайна сметка, така че това не е проблем. Въпросът е как обаче да се гарантира, че действително са устойчиви тези споразумения. Ами точно за това работим. Настояваме да има наблюдатели на борда и така нататък. Що се отнася до флаговете, под е, които плават корабите, питате дали Конвенцията на ОНЕ за морското право забран... Е, е, смя... Е, твърди, че единствено държавата, чието флага е отговорна за съответния кораб. Да, така е, но все пак има много неща, които Европейския съюз може да направи въпреки това. Може да се работи и в крайна сметка и в международен план. Ето, например, в Сиера Леоне. Там регистърът е там всеки можеше да отиде и срещу жълти стотинки да си купи знаме. Когато министърът в Сиера е, е, се срещна с представителите на една неправителствена организация а, и а, организацията му обясни за какво става дума и какви са последиците, се взе веднага решение да се закрие регистъра и толкова. Трябва да приключим. Председателят. Има един проблем, който може би можем да разрешим. Ясно е, че закъсняваме. По последната точка се движихме добре, но след това трябва да се занимаваме и с въпроса, поставен от господин Бесес. А... И така, тъй като сме отменили точка 15, предлагам 9А да бъде обсъдена утре сутринта. Става ли, господин Байсей, съгласен ли сте с това предложение? Имате 7 минути тогава, за да довършите отговора си. Много се извинявам, не гледах часовника. Не възнамерявах да говоря толкова дълго. Е, мистер Санчес Фреседо, yes, you said that the... E- Господин Санчес Преседо каза, че Европейския съюз трябва да бъде глобален играч, че трябва да има повече споразумения. Съгласна съм, че Европейския съюз трябва да бъде а, важно действащо лице в света, но това не означава да има споразумение на всяка цена, защото има някои споразумения, с които вече имаме доста сериозни проблеми. Затова първо трябва да се а, промени а, типовия модел на тези споразумения а, и после да се кара напред с новите. В крайна сметка трябва да можем да докажем, че от тези споразумения има полза, а на този етап нямаме достатъчно доказателства. Надявам се, че ще, го получим, ще ги получим в бъдеще. Госпожо Гарсия, не знам дали правилно съм ви разбрала, но не смятам, че трябва само да се спазват международните принципи и да не отиваме ние е, на своя глава малко по-нататък. В крайна сметка, трябва да се опитваме да правим нещата възможно най-добре, а не възможно най-зле, нали така? И е, дори съседите да не искат устойчив риболов, ние трябва да се опитваме да го развиваме. Благодаря. Благодаря много. Крайният срок за подаване на изменения е 8. Утре започваме в 9 часа с срещата с норвежкия министр на риболова. Искам да ви помоля да сте тук на време, за да започнем точно и да не се бавим. Благодаря много и на преводачите.